E Добро утро, колеги. Откривам заседанието. На 1 юли, след препоръка на консултативния комитет, реших да наложа санкция на Ян Захрадил – заради не спазване на изискванията по член 3 и 4 на Кодекса за поведение, което може е свързано с конфликт на интерес. Санкцията е порицание Решението е обявено на 7 юли и депутатът разполага с две седмици за обжалване на решението. Възражението следва да бъде подадено в кабинета на председателя на парламента. Преди да започнем дискусията. Нека да ви представя резултатите от второто гласуване вчера. Резултатите са както следва. Що се отнася до изисквания за изпълнение специфични правила за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт – Изменение 5 се отхвърля, 28 се отхвърля, 29 се отхвърля, 9 39 е, се отхвърля, 31 се отхвърля, 12 се отхвърля, 13 и 33 се отхвърлят, 14, 34 се отхвърлят, 35 се отхвърля, 15 се отхвърля, 36 Д, се отхвърля, 16 се отхвърля, 37 се отхвърля, 17 се отхвърля, 18, 38 се отхвърля, 19, 39 се отхвърля, 20 се отхвърля, 21 се отхвърля, 22 се отхвърля, 40 се отхвърля, 24 се отхвърля, Изменение 2, 25 се отхвърля, 26 се отхвърля, номер 3 се отхвърля, 4, 27 се отхвърлят. Що се отнася до дневното и седмично време на управление, минималните точки по време почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположение чрез тахографии. Десето измерение се отхвърля, 11 се отхвърля, 4 се отхвърля, 12 се отхвърля. 13 се отхвърля, 5 се отхвърля, 6 се отхвърля, 7 се отхвърля, 8 се отхвърля, 14 се отхвърля, 15 изменение се отхвърля, 16 се отхвърля, 17 10 се отхвърля, 18 се отхвърля, 19 се отхвърля, 9 се отхвърля, 9 втора част се отхвърля, Трето измерение се отхвърля. Що се отнася до адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт. Изменение 7.17 се отхвърлят, 8.18 се отхвърлят, 9.19 се отхвърлят, 1 се отхвърля, 10.20 се отхвърля, 11.21 се отхвърля, 22 се отхвърля, 12 се отхвърля, 12 втора част се отхвърля, 24 се отхвърлят, 3, 3 и 4 се отхвърлят. 4 се отхвърля, 5 се отхвърля, 15 се отхвърля, 16 и 16 се отхвърлят. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите, годишен доклад за 2018 година и изменение 14 се приема, 18 се приема, 18 втора част се приема, 23 се приема, 52 се приема, 53 се приема, 57 се приема, 58 се приема, 61 се приема, 62 се приема, 63 се приема, 63 втора част се приема, 64 приема се, 65 приема се, 66 приема се, 69 приема се, 111 приема се. Що се отнася позицията на съзета по нормите за задължението за спазване на изпълнението е, дневното и седмичното време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка – адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт нямаше нито едно прието изменение. Приех три искания в съответствие с член 67 на парламента. С по този начин се приемат предложенията на съвета и съответните актове ще се считат за приети. Сега премием, преминаваме към първото гласуване днес. Първото гласуване е от 9.15 до 10.30. Тези гласуването ще бъде поименно. Можете да се справите с документа, който е публикуван на веб страницата на парламента. ще се приемат обяснения на вод, които са не повече от 400 думи. Резултатите ще бъдат обявени в 14.15. Колеги, само за един момент. имаме едно съобщение, защото, както знаете, миналата седмица влезе в сила нов закон за националната сигурност в Хонг-Конг. Ситуацията е все по-драматична. Със всеки ден получаваме информация за задържане, насилие в библиотеките и училищата. Има много забрани. Всичко това е изключително тревожно. И всички ние се възхищаваме на коража и решителността на гражданите на Хонг Конг. сина от тях рискуват личната си свобода в защита на опазването на свободно, отворено и демократично общество. Онова, което беше демократична реалност и е, правова държава и бяха част от правовата държава, сега има опасност да бъдат поставени под сериозно съмнение. Ние, депутатите, проявяваме солидарност и приемаме позиция срещу нарастващия авторитаризъм, на който сме свидетели. Аз мисля, че изразявам мислите на всички колеги и призовавам компетентните органи да спазват международните ангажименти и основните свободи. Благодаря ви. Ci fermiamo un attimo? Sì. Un attimo di... Съвсем кратко прекъсване, след което ще продължим по дневния ред. Благодаря.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

Добро утро на всички. Започваме дебата. В съответствие с дневния ред, сега ще проведем съвместен дебат по съвместното изявление на върховния представител на Европейския съюз въпрос на външната политика. Приветстваме го с добре дошъл. Предстоят ни да разглеждане теми, правата на човека, стабилността в Средземноморието, отрицателната роля на Турция и искам да ви напомня, че няма да има спонтанни изказвания. Давам думата на господин Борел. Имате думата, господин Борел. Почитаеми членове на Европейския парламент, не разполагаме с много време, за това ще пристъпя веднага към темата, а именно докладът за 2019 година относно правата на човека. Докладът подчертава важната връзка между правата на човека и околната среда. Освен това, в доклада са отразени становищата и свидетелствата на правозащитници – от целия свят, защото много правозащитници, които са работили по екологични въпроси, загубиха живота си през 2019 година. Друга важна тема е защитата на правата на кореното население. Ние трябва да положим повече усилия в това отношение. Докладът обръща внимание също така на връзката между цифровото преобразуване на нашите общества и демокрацията и правата на човека, защото разбира се по този начин ние виждаме пред себе си нови възможности, но също така и нови предизвикателства. За това трябва да се проведе дебат по етичните правила за изкуствения интелект. Такъв дебат беше проведен и в Европейския парламент. Обсъдена е и Пекингската декларация по равенство на половете. За жалост, статистиката е тъжна. Тя показва, че една трета от жените по света продължават да бъдат жертви на някакъв вид насилие през своя живот. Освен това, жените са тези, които обикновено изпълняват професионални длъжности, свързани с грижата за човека, нещо, което видяхме и по време на пандемията. Но има и добри новини. Има напредък по отношение на правата на човека и демокрацията. Например, Чад вече се отказа от смъртното наказание. Сиера Леон оттегли забраната момичета да посещават училище. В Шри-Ланка също се положиха усилия срещу детския труд. Сега има 60 000 по-малко деца, които полагат труд в сравнение с 10 години по-рано. Така че това е съществена стъпка в Тунис, Гамбия също се направиха демократични подобрения – През 2019 година видяхме и по-голяма съпротива срещу диктаторите. Може би трябва сега да премина към втората точка – стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция – това е заглавието на втора точка за днес. Току-що се завръщам от много интензивни преговори с Турция и Малта. Преди това посетих Кипър, за да засвидетелствам солидарността на Европейския съюз. Стабилността и сигурността в Средиземноморието наистина изискват нашето участие след годините на конфликт в Либия и Сирия, които се отразяват на този регион. Те се отразяват пряко и на нашите интереси в областта на сигурността, контрола на миграцията, тероризма, политическата нестабилност от Сахел до по-широкия близък изток. Турция също е повлияна от тези фактори, от конфликта в Сирия и Либия – Всъщност Турция е много важна страна по отношение на тези конфликти. Затова не забравяме и действията на Турция в северо-западна и северо-источна Сирия. Мината година съветът ги заклейми. Сега трябва обаче да си дадем сметка и къде съвпадат нашите интереси. Турция показва на практика солидарност към над 3,5 милиона бежанци. Помага на разселените от Идлиб – Всъщност аз не съм доволен от решението на съвета да не се отваря границата между Турция и Идлиб, за да се окаже хуманитарна помощ. Вчера в моето изказване пред съвета за сигурност на ООН аз също подчертах колко е важен процеса на възстановяване, да се сложи необходимото на място, да се използва ураженото ембарго. Ние ще продължим да следим трафика по отношение на происхода и крайната дестинация. Знаем обаче, че Турция извършва сондажни работи в водите на Кипър. Това са дейности, които ние не можем да одобрим в Европейския съюз. По тези въпроси нашите послания към Турция са пределно ясни. Ние сме твърдо решени да защитаваме принципите, границите. Необходимо е да се намери политическо решение за Сирия и Либия. Турция – е важен партньор, страна кандидатка, съюзник в НАТО. Аз казах в Анкара преди няколко дни на турските колеги, с които разговарях, че трябва да се сложи край на тази отрицателна тенденция в нашите отношения с Турция, защото Средиземноморието няма да стане по-сигурна и стабилна зона, ако ние работим чрез ответни удари. Напротив, ние трябва да се стремим към диалог. За това разговарях и с турските колеги по време на последното си пътуване. Аз наблегнах на това, което ни обединява. В понеделник, заедно с министрите на външните работи, ще разгледаме и бъдещите действия. И накрая Беларус Нека започна с най-новото. Аз ви уверявам, че много внимателно следим какво се случва на място. Притеснявани посегателството срещу свободата на словото, Притеснява ни преследването на журналисти и политически кандидати. Свободите трябва да се зачитат, всеки трябва да може сам да решава като упражнява своите граждански и политически права. Предстоят и президентски избори. Ние реагирахме на последните събития в Беларус – Призовахме да се освободят веднага всички задържани. Ще следим много отблизо и бъдещите избори. Единственият път към благоденствието на беларуските граждани е демокрацията. Беларус участва активно в източното партньорство. Ние имаме и споразумението за облегчаване на визовите изисквания. Освен това, Беларус е крупен търговски партньор, ние имаме взаимни интереси и заради географската близост, така че трябва да се помисли за подобряване на стандартите по отношение на околната среда, както и в други области, но ние нямаме правно обвързващо споразумение. Така че заключенията, що се отнася до приоритетите, си остават наша важна цел. Това са приоритети, свързани с правата на човека, екологията, ядрената безопасност, ако те се приложат, ще има по-голяма предвидимост и прозрачност в нашите отношения. Уважаема госпожо председател, ние трябва да продължим да развиваме отношенията с Беларус и да подкрепяме независимостта на Беларус. Но това може да се случи единствено ако се предприемат добри стъпки в областта на демокрацията, основните свободи и правата на човека, което ме връща към това, което казах в началото. Бъдещите президентски избори ще бъдат един много важен момент, който ще определи нашите отношения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин заместник председател. Сега започваме изказвания по политически групи. Колега Вебер, заповядайте първо. Госпожо председател, господин Борел, драги колеги, е, искам да се спра на Турция в днешното обсъждане. Ние имаме общи економически интереси, обща история, членство в НАТО, <clears throat> Но много турски граждани живеят в Европа и европейци в Турция. И разбира се, Турция е наш важен е, партньор. Е, това е важно, но нещата се променят и за това ние като НП поискахме днешния дебат. Например, непрекъснатите атаки, нападения на турската армия по границата с Сирсия, дейностите в Либия Либия, където дори се стигна до конфликти с френски военни кораби. Да не говорим за посегателствата върху е, отражението върху човешките права и злоупотребата с мигранти. Е, така че аз искам първо да благодаря на Кирякос Мицотакис и Никос Ациатякис, които на външната граница на Европейския е, съюз дават отпор на, на посегателствата и опитите за а, нелегално преминаване на границата. Ердокан се опитва да ни ам, изнудва Проблемите в региона не са между Гърция и Турция, не са между Кипър и Турция. Това са вътрешно-турски проблеми, нека бъдем наясно по този въпрос. Нашето послание към господин Ердоган, Европейския съюз е готов да се върне на масата на преговорите за партньорство, но ние се нуждаем от истински партньор. Ние не сме наивни, имаме също начини да реагираме и, е, и, и Митническия съюз който е от огромно значение за Турция, трябва да се използва. Ще ми се освен това да въведем откровенност в преговорите. До сега няма готовност в Европа да обеди, да приеме Турция. Турция е много разочарована. Нека да започнем да мислим за нова форма на партньорство с Турция, която да поставя нещата на ясно ниво. Сега соци... госпожа, госпожа Санто за социалисти и демократи. Благодаря, господин върховен представител. Днес Обсъждаме още един доклад по правата на човека и демокрацията в света. За съжаление, не можем да отчетем положителни промени. Виждаме, че промените са бавни. Независимо от това, можем да кажем, че докладът не е и никога няма да бъде просто още един доклад. Всяка година докладът говори за жертви на расизма раз, местни лица, изгонени от децата им, журналисти, правозащитници, които биват хвърлени в затвора и дори убивани. В докладите се говори за хора, които страдат от изтезания, онези, които бягат от война, преследване и глад. Много често те умират, опитвайки се да стигнат до Европа, умират на нашите граници, а те чисто и просто искат по-добър и достоен живот. Докладът говори за милиони, които искат справедливост и зачитане на унези права, към които ние искаме да бъдат всеобщи. В доклада се говори за хора, които се интересуват повече от това, което ще направим утре, от това, което казваме днес. Следователно, наша, наш дълг е да бъде безкомпромисни в борбата срещу безнаказаността. Ние трябва да защитим защитим Международният съд срещу срамните нападки срещу него. Ние трябва да приемем европейска система на санкции срещу нарушители на правата на човека. И имаме нужда от механизъм за надлежна проверка, така че стоки произведени при нарушение на правата на човека да не се допускат до нашия пазар. Имаме нужда от иммиграционна политика, която... Благодаря, колежка Санта. Колежката Родригес Рамос за Риньо. Заповядайте. Благодаря, госпожо Върховен, госпожо председател, господин Върховен председател представител. Това е важна година, в която обсъждаме доклада. Както и вие казахте, има важни постижения, добри постижения, но също същевременно докладът отчита и доста големи слабости – Обръща се внимание на загубата на биоразнообразието, на проблемите с изменението на климата. Това са заплахи за човечеството, но наистина поне вървим по правилния път. 2019 година обаче беше много лоша в едно отношение. Това беше една година добра за популистите. Популистите вредят на правата на човека и свободите. Те отслабват нашите демокрации и това се случва отвътре. Популистите използват демократични механизми, за да създават диктаторски режими и го виждат, но виждате какво се случва. Те атакуват свободата на медиите, атакуват съдебната система. За това, господин върховен представител, не бива да допускаме да се случват тези посегателства срещу журналистите. Европа трябва да прилага последователно принципите на правата на човека и сега повече от всякога трябва да работим за прилагане на многостранния принцип, да се работи международно, да се защитават правата на всички. Господин върховен представител, трябва също така да изпълним своята програма 2030 трябва да работим неуморно за едни по-демократични общества – не бива да забравяме и фокуса върху миграцията. Трябва да се сложи край на насилственото разселване. Благодаря. Благодаря, колежке Родригес. Сега са иде колегата Берг. Заповядайте, колега Берг. Имате думата, госпожо председател. Е, доклада изра... изрежда редица последици. Опасявам се обаче, че всичко това става в политически вакуум. Най-голямата хуманитарна катастрофа с протича в Йемен. Деца и жени е, са обект на посегателство от пара военни групировки. Е, случват се ужасяващи неща и различните ръководители на политическите партии извън Йемен е, се опитват затварят очи пред постигнатия, създадения хаос. Не чуваме нищо по този въпрос за това, което става в Саудитска Арабия. Не чуваме и тук в този парламент. Нищо не става, не става дума и за ужасните преследвания на християни в Африка. С ним говори се за и економическа подкрепа на афганските жени. Чудесно, но моя проблем е, че тази подкрепа е необходима, но не с, с оглед на политическата ситуация. Става дума за състоянието на жените. Не става дума за корупцията, за това че новото правителство маргинализира цели групи, обществени групи. Нека бъдем политически прагматици, нека да вземем мерки за защита на най- нуждаещите се, вместо да последваме политически цели. Благодаря госпожа Нойман за Зелените и Европейския алианс. Господин Борел, уважаеми колеги, резолюцията на нашия парламент за доклада от 2018 година призовава съвета и комисията да приемат процедура за предоставяне на виза за правозащитници. Сега положението е още по-лошо. Когато попитах комисията през март, получих следния отговор. Комисията, цитирам, не е уведомена за системни проблеми на правозащитници. Това сериозно ли е? Човек, за когото говорим, трябваше да се изкаже на кръгла маса. Той е на 25 годишен активист, поиска шенгенска виза в белгийското посолство, но не получи такава утре а, този човек ще бъде съден в Турция за това, че е организирал а, мирен протест в защита на правата на ЛГБТ. Има много такива хора, за да получиш виза, трябва да си женен или да си а, бил в затвор и в конфликт с държавните власти. Правозащитниците, които живеят в страни потисници, рядко отговарят на тези критерии, заради работата, която искаме те да вършат. Комисията говори за това, че няма системни проблеми. Господин Борел, знаете не по-зле от мен. Правозащитниците са наши партньори. Без тях не можем да направим нищо, когато става дума за правата в международен план. Нашата собствена визова политика ограничава допълнително тяхното пространство. Призовавам ви да разговаряте с комисаря Йохансон, да се сложи край на това, на тази несправедливост, за да могат тези хора да пътуват. Нашата роля като Европейския съюз е да подкрепяме и подпомагаме тези, които се борят за правата на човека, а не да ги затрудняваме допълнително. Благодаря много. Екаре, господин Ройсен ще говори от името на тази политическа група. Госпожо председател, господин Борел, всеки ден по ефона ми пристигат съобщения почти всеки ден. Съобщения за дискриминация, заплахи, насилие и дори нападения със смъртоносен изход. И просто защото става дума за християни. Вчера дойде още едно съобщение за жена убита, докато е събирала дърва. По всяка вероятност от хиндуистски екстремисти. Тя оставя след себе си 4 деца на 6, 8, 12 и 17 години. Първоначалното намерение на комисията да не подновява мандата на пратеника на Европейския съюз по въпросите на религиозните свободи повдигна много въпроси в светлината на тези съобщенията. Много се радвам, че комисията преразгледа това си решение и пратеника сега може да възобнови работата си. За съжаление, се оказва, че такъв един пратеник е необходим. Много е важно този пост да разполага с достатъчен персонал и финансови средства в по-голяма степен, отколкото по време на предишния мандат, тогава, когато липса на религиозни свободи не беше толкова остра. Надявам се, че комисията ще може да ме успокои по този въпрос свободата на вероисповеданията би трябвало недостатъчно в достатъчна степен в центъра на нашите приоритети. Има много работа. Европейския съюз трябва да положи много усилия при сключването на споразумение за търговия. Като Европейски парламент не трябва да се притесняваме да повдигаме тези въпрос пред комисията. Трябва да разговаряме и с страни като Индия, Кирай, Северна Корея. Благодаря, колега. Продължаваме с колегата Крафтет. Обединената европейска левица. Благодаря, госпожо председател, господин Борел. В този доклад се казва, че Европейския съюз е бил лидер в защитата на правата на човека, но аз искам да спомена споразумението Меркосур с Белсонаро, който всъщност прогонва кореното население. Ще спомена Карола Ракета и други активисти, които бяха криминализирани за това, че са спасили хората от сигурна смърт в Средиземноморието. Е, освен това се настояваше да се подновят операциите по издирване и спасяване, но това беше годината, в която се сключи споразумение с Марокко, а в него се отразяват и окупираните територии в Сахара – освен това ще спомена престъпленията на режими като тези на Ердоган и Елсиси. Ние трябва да престанем да даваме уроци на другите. Ние трябва да започнем да даваме пример, като включваме правата на човека в търговските споразумения в Средиземноморието и на европейска територия. Благодаря. Колегата кастал до не е в залата. Следващо, давам думата за следващо изказване. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител. Този доклад разглежда правата на човека в представения период. Една от целите е борбата с изтезанията, защото е много важно да се говори с третите страни, с които имаме споразумение относно правата на човека, страни като Куба, където има произволни задържания, имаме затворници по съвест. Друга приоритет, във външната дейност на Европейския съюз е развитието на демокрацията, затвърждаването на правата на човека по света. Ние имахме 8 наблюдателни мисии, 7 експертни мисии по време на избори през 2019 година, за да сме сигурни, че ще има демократичен преход в Венецуела, че ще има справедливи избори – че няма да бъдат корумпирани институциите и легитимно ще се отразят интересите, представени чрез политическите партии. Господин Върховен представител, направете всичко възможно правата на човека да се възстановят в тези страни. Благодаря много. Продължаваме. Колежката Арена има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Върховен представите положението в условията на комит, COVID, е, е, положението с а, е, човешките права а, мина на заден план, но нещата не се промениха и най-тежко, тежка цена плащат най-тежко застаналите роди. Е, трябва да имаме предвид е, състоянието на млади, не толкова млади хора, които не могат да действат. Визирам е, Китай, Хонг-Конг и други места. Това са само симптоми на сериозен проблем. Виждаме, че движението в САЩ Black Life Matters се пренася и в Европа. Ние сме успели успели в Европа да развием съответна политика в областта на правата на човека. Нека развием и механизъм на санкции, за да въздействаме на другите. Нуждаем се от пост-голяма съгласуваност на всички наши политики. И нека не забравяме спазването на член 21 от договор за Европейския съюз във всички политически области. Климат, развитие, търговия и човешки а, взаимоотношения принципа не вреди трябва да присъства навсякъде. Това се отнася и за човешките права. Нуждаем се от по-амбициозно европейско законодателство, по-агресивно и по, в по-тясна връзка с гражданското общество. Така че нека да дадем и едно рамо на Международния съд наказателен съд. Сега колегата Андриос има думата. Благодаря, госпожо председател. Използвам тази възможност да ви призова да се назначи специален пратеник на Сирия. Има пратеник на ОНЕ, но не на Европейския съюз. Според мен това е единствения път към устойчив мир. Не можем да оставим това на руснаците. Утре, както знаете, транз... резолюцията за предоставяне на хуманитарна помощ ще изтече. Китай и Русия наложиха вето. Аз съм работил три години като хуманитарен работник и изпитвам срам от неспособността на международната общност да, да осигури защита на сирийския народ, сега не е в състояние да им помогне с хуманитарна помощ. Призовавам ви да назначите специален пратеник, който да започне процес на, на изграждане на отношения, които доведат до устойчив мир. Благодаря много. Колежката Товалиери има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Европа да следи това, че Европа следи ситуацията с правата на човека по света е хубаво, само че нека да обърне внимание и то по-решително на нарушението на правата на човека в Европейския съюз. Случаите на нарушение на правата на човека се, наруш... се, се увеличават с, с, а, не, с, с засилващия се миграционен поток и свързания с него насилствени бракове а, увреждането на гениталиите. Международната общност мълчи. Тези явления се посрещат с мълчание, което е по-удобно, отколкото да критикуваш ситуацията по по света и има нужда от кораж, който за съжаление отсъства. Благодаря. Благодаря. Сега, госпожо Хаутала, имате думата. Um, госпожо председател, почитаеми господин върховен представител, в годишния доклад за 2019 година има подобрения и ние трябва да ги приветстваме. Но след много години усилна работа в Европейския парламент и усилна работа на гражданските организации, ние виждаме, че все повече държави членки, както и комисията, си дават сметка, че що се отнася до бизнеса и правата на човека, има нужда от правно обвързващи норми – през април миналата година комисията и господин Райндерс се задължиха да приемат норми в тази област. Сега германското председателство също обеща, че ще има план за действие в областта бизнес и права на човека. Очакваше се държавите членки да са го направили до сега, да са разработили свои планове за действие, но все още ги чакаме. Освен това, ми се струва, че Европейският съюз трябва да започне да води международни преговори по-активно в областта бизнес и права на човека. Поискайте от държавите членки мандат за започване на такива преговори. Благодаря. Колегата Пучтемон има думата. Благодаря много. Въпросът за защита на човешките права в света е много важен, но за да постигнем това Европейския съюз се нуждае от морален авторитет, а той такъв няма. А, а, причината за това е, че в Европа търпи посегателства върху политически лидери, извършвани от държави членки, като например Испания какво стана, например, с Турция при, по отношение на кюртските кметове. Беше извършено посегнато върху тях и турците казаха, погледнете какво става в Испания. Отстранени са каталунски политици без съд и присъда. Не чух в доклада нищо за преследването на кюртските активисти, а това е споменато в Human, Human Rights Watch. Мисля, че трябва да помислите в тази посока, господин Боря. В противен случай нещата ще се влушат. Ми, господин Милан. Благодаря, госпожо председател. Зачитането на правата на човека е много важно за Европейския съюз и държавите членки. Европейската служба за външна дейност продължава своята дейност и съставянето на такива доклади, именно за да следим как се спазват правата на човека по света. Разбира се, е много важно да се работи и в контекста на международното право и усилията за мир. Докладът за 2019 година – предлага да се въведат санкции, където има нарушения на правата на човека. Преди няколко дни започна германското председателство. Интересуваме какви ще бъдат целите, докъде е стигнала работата на този етап, как можем да подобрим механизмите за изпълнение на наложените санкции. Благодаря. Благодаря. Слега ще чуем колежката Валат. Имате думата. Благодаря само за една минута. Ще имам и ще говоря за Турция. Там се нарушават международното право и региона се дестабилизира. Докато си говорим, се осъществяват сериозни преследвания на кюрди и религиозни мълцинства. Едновременно с това Турция дават ласък на една спирала на насилие в войната в Сирия. Да не говорим за Кипър и Гърция. Европа гледа как една страна с вътрешно-политически проблеми се опитва да ги прехвърли в агресивна външна политика и да дестабилизира региона. За мен е не по-малко важно да изпълня, изпълняваме човешките права, които изискват изискваме от другите. Ще припомня само нашите външни граници. Едва тогава можем да говорим в международен мащаб за човешки права. Благодаря. Колежката Тум има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, приветствам дискусията която показва, че Съюза ни се основава на ценностите. Съгласна съм с казаното от повечето колеги, но ще повдигна още въпрос. През 2019 година През 2019 година разговаряхме с специалния пратеник на ОНЕ по въпроса на малцинствата. Повдигна се въпроса за техните права и за езиците – По време на заседанията Европейския съюз подчерта политиката си за езиково разнообразие и е, включващо образование, но спазваме ли това? Е, специалният пратеник каза, че въпросите на младсинствата са сред приоритетите му. Но как се реализира това на практика? Европейския съюз смята, че училищата, че представителите на младсинствата могат да получават образование народния си език. Нашето послание би било много по-убедително, ако а, дадем личен пример. Благодаря колегата Колакочи, Колакошич има думата. Poštovana predsjednice, poštovani kolege. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ако искаме да даваме уроци на другите по правата на човека, то трябва на първо място да погледнем самите себе си в Европейския съюз, да сме сигурни, че тези права се спазват, например в Испания, в Каталуния, Знаем, че там се водят политически процеси, а ние си мълчим. Дори не сме засегнали тази толкова важна тема в парламента. Освен това, по време на налаганите карантини видяхме, че също се нарушаваха права на човека – в Харватия, например, всички правомощия бяха прехвърлени на щабове, които можеха да ограничават напълно правата на хората за придвижване и работа. Благодаря. Продължаваме с госпожа Пирбакас. Имате думата. Мадам президент. Госпожо председател, уважаеми колеги, държа днес да отбележа е, нещо, да припомня нещо на европейските граждани. Предлагам резолюция за е, за при възстановяване на европейската общност, както и най-отдалечените е, територии. Нашите предци е, са били обект на робство. Няма никаква спомен за това. Рад, макар че аз съм техен представител в Европейския парламент тази борба с последствията от робството са като, като самата борба с робството в момента. На Една несправедливост, извършена някога, застрашава справедливостта днес. Нека да се обединим в името на едно бъдеще без дискриминация за всички европейци, които да бъдат единни, единно управлявани и да имат еднакви шансове за добро бъдеще. Госпожа Кокалари е следващата е за следващото изказване. Uh, Госпожо председател, господин Борел, уважаеми колеги, демокрацията е е, обект на нападение, демокрацията и правата на човека като че ли бележат отстъпление. Виждаме възход на авторитарни режими, като в Китай и Русия, когато казваме, че Европейския съюз трябва да предприеме мерки в защита на правата на човека, това означава, че трябва да предоставим на Европейския съюз необходимите инструменти, т.е. да въведем режим на санкции срещу режими колкото може по-бързо, защото тези, които нарушават правата на човека, трябва да понесат санкции. Европейския съюз трябва да защитава правозащитниците, които рискуват живота си за свободата и също така трябва да премахнем принципа на консенсус в съвета по въпрос, когато се обсъждат правата на човека. Защото ако не предприемем мерки по защита правата на човека, кой друг би го направил? Благодаря. Сега давам думата на колегата Ангел. Е, Почитаеми господин Върховен представител, аз приветствам усилията на комисията да се работи за затвърждаване на правата на ЛГБТИ. Комисията трябва наистина да продължи да полага усилия да се пазят тези ценности. Това е особено важно сега, защото ние сме прицела на добре организирани международни движения срещу ЛГБТИ. Необходимо е да има такива форуми за защита на правата на ЛГБТИ, но е много важно ние да водим чрез примера, иначе никой няма да ни вярва. За това ще кажа, не е достатъчно само да се призовава, трябва да се предприемат незабавно действия срещу посегателства в някои държави членки, като в Полша, например, или антидискриминационното законодателство в Унгария. Трябва да се направи повече. Трябва да бъдем последователни в затвърждаването на правата на човека по света. Благодаря, господин Фабио Касталдо. Благодаря, госпожо председател, колеги. Във връзка с думите на върховния представител в началото, епидемията промени, може би завинаги, нашите общества. Мисля, че ние трябва да проявим човечност и съчувствие, само че в много части на света епидемията се използва за засилване на натиска срещу правата на човека и за дискриминация. Би трябвало не би трябвало да се притесняваме, да издигаме ясен глас в защита на правата на човека, дори и когато събеседникът ни е голям и се търговски партньор. Ние е, задължително трябва да се борим в защита на правата на човека в... ние трябва да издигаме ясен глас в международните институции и не трябва да, защи... да, да предпазваме международните споразумения срещу нападките на Съединените щати има нужда и от глобален режим на санкции за нарушаване на права. Благодаря. Продължаваме с колегата Шон Кели. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, приветствам така пред представения ни доклад. Мисля, че той показва сериозна готовност да заемем водеща роля. И, искам да изразя а, и подобрението си а, за господин Гелмър, бившия председател на парламента в Ирландия, който работи тясно с а, сега. А, това тази нагласа ясно проличава и в Ирландия и тук. Нуждаем се от това да издигнем глас в помощ на хората, които са поставени под заплаха. Журналисти, но и обикновени хора. Скандално е това, което става с жените. Това, което става в Китай и под е, въздействие на Китай. Ние трябва да издигнем глас, защото ние сме единствения силен, ясен глас на тези хора. Благодаря колегата Зориньо има думата. Господин върховен представител, доклада за правата на човека и демокрацията, който анализираме днес – всъщност до голяма степен съдържаше и знаци за това, което преживяваме сега, защото ние сме изправени пред социално-економически проблеми. Виждаме, че има все повече страни, в които се шири авторитаризма. За това трябва да се борим – за провеждането на диалога, за опазване на правата на човека. В Мозамбик, в провинция Кабо Делгадо, правата на човека са подложени на изпитание заради една поредица от слаби правителства, които нямат нищо против да се проучват газовите залежи може би един многостранен подход в това отношение ще помогне и ще определи и нашата позиция в света. Трябва повече. Благодаря. Колегата Лопес има дума. Президента, Госпожо председател, господин върховен представител, благодаря ви за доклада и за положения труд. За нас правата на човека по света и този доклад – са нещо, което ни притеснява, защото искаме една многостранна система, механизми за защита, механизми за затвърждаване на хуманитарното и международно право. Би трябвало да се намалява бройката на тези, които смятат, че могат да потъпкват правата на мнозинството. Същевременно виждаме, че систематично се посяга на правата на детето, на правата на жените. Това се случва и близо до нашите граници, но искам да говоря по-скоро за Латинска Америка, където има все повече убийства и посегателства на правозащитници и политически лидери, които работят в областта на екологията. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. Благодаря, колеги Лопес. Сега пристъпваме към дебата относно положението в Беларус. Започваме с колегата Христофоро. Благодаря. От името на Европейския парламент осъждам Турция за шантажа и заплахите и срещу две държави членки на Европейския съюз Гърция и Кипър. Е, ако Европейския съюз не предприеме ефективни и решителни мерки, днес утре ще бъде много късно и ще има сериозни последици. Европейския съюз трябва при е приел солидарността като базова ценност. И ние трябва да направим така, че силите на Европейския съюз да бъдат използвани за защита на външните граници на Европейския съюз в Кипър и Гърция. Аз се гордея с това, че ЕНП отстоява позицията на Гърция и Кипър на, на припомням позицията на нашия председател Вебер. Европа, е, Турция трябва да бъде Господин Борел, е, отношенията с Турция са сложни, но това са едни и същи отношения. Те не бива да се раздробяват. Ние предложихме максималното на Турция – Същевременно рамката на нашите отношения с Турция трябва да бъде рамката на отношения с една потенциална страна кандидатка. Както и вие казахте в понеделник, не са добри тези отношения в момента, защото няма достатъчно доверие между двете страни. Имаме и замразяване на тези отношения заради бруталното посягане на човешките права и въпроса с визите. Турция не изпълни очакваното. Същевременно знаем какво е общественото мнение в Европа. Необходимо е да си дадем сметка. А що се отнася до Гърция и Кипър, ясно е, че ние можем да бъдем само солидарни. Благодаря, колега Санчес Амор. Колегата Валтманс има за две. Благодаря. Господин председател, господин върховен представител, имам въпрос към вас. Питам се дали през президента Ердоган все още иска да се присъедини към Европейския съюз. Ами погледнете какво прави Турция напоследък, като противоречи на всички а, ценности, незаконните дейности в териториалните ни води, заплахите срещу съюзниците от Европейския съюз и НАТО, които на, прилагат ембаргото срещу Либия. Да не говорим за произволния арест на правозащитници, е, адвокати, журналисти и не на последно място е, непрекъснатите заплахи и изнудване да се отворят вратите за, към Европа. Списъкът може да бъде продължен. С, според мен, господин председател, присъединяването на Турция е несериозно. Да, Турция е стратегически партньор и за Европейския съюз и НАТО. Турция е съсед. И аз съм убедена, че има нужда от ясно партньорство, но Турция продължава да се отдалечава от Европейския съюз. Парламентът казва ясно каква е позицията му. То, тази авторитарна Турция не може да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря ви за положените усилия да продължи диалога с Турция, но искам да ви помоля да бъдете ясен и откровен с Турция, че взаимоотношенията не могат да бъдат приведени на по-високо ниво в какъвто и да бил вид, докато Турция не прояви желание за истински реформи. Благодаря ви, успех! Благодаря, колеги Балтман. Господин Мариани, минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, не можем да продължаваме да търпим тази ситуация. Не цялата европейска цивилизация е поставена на карта. Е, цялото поведение на Ердоган е, е такова да говори се за предприемане на мерки. Е, цялата роля на а, Турция е такава. Е, Боредица европейски нации се, а, е, са наясно за това поведение от времето на Отоманската империя и падането на Константинопол. Нека не си затваряме очите, така както стана в Косово. В Либия ние правим същите грешки, както в Сирия, разглеждам, следейки и гледайки добронамерено на тези паравоенни формирования подкреп, подпомагани от Турция. Да не говоря за неодавнашните сблъсъци между Франция и Турция. Европа не реагира. До кога всичко това? До кога ще продължаваме тази процедура и ще говорим за европейско членство на Турция, от което няма да има никаква полза. Призовавам к вам твърдост, ако искаме да спасим мира, ако искаме да запазим нашите границите, трябва да проявите твърдост и нека историята не ви запомни като израз, не запомни името ви като носител на слабост. Благодаря, колеги Мариани госпожа Стрик. Благодаря, господин председател. Благодаря и на върховния представител. Когато четем доклада, оставаме с чувството, че има един лош фактор в Средиземноморието и това е Турция, но такива заключения не са много от помощ, защото това е една много сложна област. Знаем какво се случва и в Сирия, и в Либия. Ще имаме по-голямо въздействие, ако следваме регионален и обхватен подход. Хората в Либия се борят за собствените си интереси. Гражданите в Либия трябва да бъдат подкрепени в изграждането на една демократична правова държава. Иначе заплахите за сигурността си остават, ако Либия продължи да бъде провалена държава. Турция защитава своите интереси там, както го правят Франция, Италия и други. Изпълнението на берлинския процес е изключително важно. Но не всички държави членки се съобразяват с споразумението. Необходимо е да се повиши ефикасността, да се разшири обхвата, въпреки блокажа в съвета за сигурност заради Русия. Ние трябва да инвестираме повече в регионалната стабилност, да започнем от регионите, които са близо до нас, да започнем от Кипър и да се намери решение на един конфликт, който е загърбван години наред трябва да се работи и в Африка, разбира се, за да се намери устойчиво решение и за Либия. Съгласна съм с господин Борел. Въпреки проблемите с Турция, трябва да търсим общите решения. Не можем да тъпчем на едно място. Така че аз подкрепям подхода, стратегията да се преосмисли но не само заради сигурността, а и в името на правата на човека. Благодаря. Благодаря, госпожо Стрека. Госпожа Канко, минута. Благодаря, господин председател. Търсенето на газ в а, ки, около Кипър, а, закупуване на оръжие от Русия – нападение срещу френски кораби, изнудване на Европа с мигрантите, ако, те не, ако Европа не подкрепи действията им. Колеги, ако с такива приятели, кой има нужда от врагове? През последните месеци става ясно, че Турция и Ердоган не могат да бъдат съюзници на Европа. Това е поведение на автократ и не можем да да осъждаме във вторник автокрацията, а в сряда да не обръщаме внимание на подобни действия. Очевидно, досегашните ни взаимоотношения не съответстват на реалността. Трябва да се преосмислят взаимоотношенията. Можем да поддържаме взаимоотношения, основаващи се на търговията, но е очевидно, че нашите ценности са различни. Приятелите не могат да се държат както се държи Турция, така че нека взаимоотношенията ни да бъдат по прагматични. Турция, за, за да се получи другото, трябва. Благодаря, колега Канко. Господин Георгио, една минута. Господин председател, господин Борел, по в този момент източното Средиземноморие гори. Та хората сводят битка за живота си и за пре... да се доберат до благосъстояние. Причина за това е Турция. В Либия, в Сирия, в Ирак, в Сомалия, тя навсякъде заплашва Гърция и нарушава правилата на и изключителната економическа зона на Кипър как реагира Турция на Европа? Заплашвани, че ще пусне мигрантите, че ще предизвика нови имиграционна вълна. И заплашена е не само Гърция, на карта е заложено доверието в Европейския съюз. И липсата на решения, и постоянни решения, и бързи санкции ще продължи тази заплаха от Турция към Европа. Това ли искаме? Благодаря, колега Георгио. Сега Колегата Макалистър, минута. Господин председател, благодаря ви, уважаеми колеги. Ескалацията в Средиземноморието и нарушаване на териториалната цялост на водите на Гърция и Кипър са предизвикателства за нашето партньорство. Ние в Европейския парламент трябва ясно да кажем, че турски дейности като незаконен сондаж във водите на Кипър – нарушаване на гръцкото въздушно пространство, както и атаки на гръцката граница са неприемливи. Турция трябва да предприеме стъпки за деескалация. Приветствам господин Борел за неговата инициатива да започне отново диалога с Турция. Наистина, господин върховен представител, ние трябва да разговаряме и то неотложно. Да разговаряме въз основа на твърдо установени принципи и да бъдем обединени. Благодаря. Благодаря, колега Макалистър. Колегата Пицула има думата. Благодаря, господин председател, господин върховен представител. Многократно сме критикували Турция за сондажите за газ в територията на Кипър, за, за действията и в Либия и други. Съветът реши да се приеме режим на ограничителни мерки. Ние подкрепяме това решение. Списъкът с проблемите е дълъг за, в резултат се влушиха взаимоотношенията ни с Турция. Турция също така се бърка в вътрешните работи на Либия и подкопава усилията за намиране на политическо решение под егидата на ОНЕ. Призваваме Турция да прояви въздържане и да се въздържа от незаконни дейности действия, ако незаконните действия продължат, Европейския съюз трябва да отговори съответно. Благодаря ви. Благодаря, колега Пицула. Госпожа Луазо, минута и половина. Господин върховен представител, преди няколко дни казахте, е, че, е, че неодавна казахте, че отношенията между Турция, Турция и Европейския съюз далеч не са идеални. От доста време турския режим е обърнал гръб на нашите ценности и на правата на човека. Те действат много често в разрез с нашите интереси, Същото се отнася и за Сирия и техното участие. Говори се за има на лице са незаконни действия, посегателства върху суверенитета на Гърция и Кипър. В, в Либия изпращат джихадисти, които и емисари и отново заплашва да раздроби страната. Споменавам отново инцидента с френския кораб във връзка с а, изпълняващ мисия за ембаргото в Либия. И освен това, а, като се говори за и изключително сериозни действия. Не можем да затваряме очи. Очевидно има сериозни доказателства. Господин върховен представител, това, което ние очакваме от вас е да проявите твърдо с действията си. Благодаря. Господин Софо, минута. Gracias, е. Господин председател, господин върховен представител, от 2002 година до днес ние сме подарили на Турция над 16 милиарда евро, за да влезе страната в Европа и да управлява вместо нас миграционният проблем. Позволихме на Ердоган да ни изнудва с мигрантите и сега рискуваме същото в Средземно море, където Турция предизвиква хаос и техните неправителствени организации доктринират народа в неотосманската идеология. Европейския съюз има толкова, за Европейски съюз толкова трудно да подпомогне економически Италия и ние се питаме каква беше полза от тези 16 милиарда. Евро... Утопично е да се смята, че може да се стабилизира Средиземно море с, в, прис в контекста на това, че Турция иска да го завладее. Решението не е да продължаваме да се подчиняваме на Турция, а да засилим економически и политически Италия, Франция, Испания. Благодаря, колега Софо. Сега господин Бузелагер за една минута и половина. Спазвайте времето. Уважаеми господин председател, господин Борел, не можем да, глед, да отклоняваме поглед. Трябва да се спрем на европейската крига с миграцията и убежището и да постигнем сигурност. Но какво значи сигурност, когато страни затварят своите пристанища за бежанците? Няма а, такава сигурност. Докато през е, кризата се случва това, което се случва на гръцките острови, е, няма сигурност. Инцидентите в Либия не говорят за сигурност е, сигурно Средиземноморието може да се постигне само като се прилага морското и правото на бежанците. Е, чрез извеждане на хората от гръцките лагери и разрешение за акустиране. Еже всеки ден наши братия и сестри, човешки същества, рискуват живота си, но нека се получим от грешките си. Първо трябва да създадем европейска система на обежище, е, на базата на правото на обежище. И второ, нека да признаем, че сме континент обект на миграция и да създадем нови канали, нови възможности на хората да, да идват в Европа. Благодаря. Сега за минута и по година господин Фракос. Благодаря, господин председател. Днес разговаряме за сигурността в източното Средиземноморие, сигурност, която е заплашена единствено и само от Турция. Турция посяга на природните богатства на Гърция, на водите на Кипър, не зачита международните норми Същевременно господин Борел разговаря с своя колега от Турция, Давид Оглу. като Чили се предоговаря териториалното богатство на Гърция. Турция загърбва демокрацията. Тя иска да изпълни своите цели. Не знам как вие ще обсъдите тази ситуация. Гърция иска да се сложи край на този вид диалог. Благодаря. Давам думата на госпожа Демирел за една минута. Благодаря, господин Борел. Да, ескалацията в Средиземноморието тревожи. Реториката между Гърция и Турция се заостря. Е, Ердоган губи почва. Е, той се преминава от економическа и политическа в криза. Единствено чу, военните, военната мощ му дава сила. За това Либия, за това Сирия. Да, говорим за Ердоган, за нарушението на човешките права. Но защо продължава сделката с него? Говорим за ембарго но самите държави членки продават оръжие на дем Турция. По-добре да спрем износа на оръжие. В ця, целия дебат не става дума само за това, е, че Франция и Италия по различен начин са намесени и чрез своите нефтени концерни. Нека го кажем ясно. Благодаря, колега Демиерел. Господин Фурлас, минута. Кире Проедре, кире Борел, Όταν επιτρέπει σε κάποιον... Господин председател, господин Борел, когато разрешим на някой да ни напада, да ви обижда, единственото решение, единствения резултат е, че ситуацията излиза извън контрол. Ето това се случва. Турция е страна, кандидат, член. Това възможно ли? Е? Тя се опитва да преговаря с вас възоснова на нейните условия и тя, застраш... тя заплашва друга страна, част от чиято територия е купирала и извършва сондажи за газ по незаконен начин. Ние знаем, че ние сме прави няма нужда да ни го казвате. Кажете ни какво ще предприемете конкретно на дела, а не на думи. Е, ние сме жертва на шантаж от страна на господин Ердоган. на Крайно време е на преден план да излязат ценностите на интересите. Благодаря господин Андролаки за една минута. Благодаря. Имайте предвид, че голяма част от политическата класа на Турция всъщност се посвещава на популизма. Господин Ердоган би трябвало да не забравя споразумението от Лозана. Би трябвало също така да се мисли за това, което той прави в Либия, в Сирия – сега чуваме, че Ердоган иска да превърне Света София отново в джамия, което, разбира се, е насочено срещу милиони християни по света. В Либия Ердоган продава оръжие, същевременно извършва незаконна дейност в Кипър, сундажна дейност – а Европа се казва, че има нужда от Турция, но ние трябва да работим за мира. Благодаря. Ако е, господин Ривиер има, дум, има думата. Госп... В Сирия, сега в Либия, а преди това в Гърция и Тепър. В това полукълбо ние смятаме, сме винаги, че поведението на Турция е някакси далечно, от засяга Средиземноморието, не е вярно, засяга тук така. Това създава много сериозни проблеми и застрашава нашата, нашия суверенитет като Европа. Виждаме нарушения на международното право, на нашите граници граници и на нашите брегове се разиграва истинска човешка трагедия. Всичко, което става, води до разделение на Европа. Отново Ердоган ни шантажира. Европа не може да позволи на Турция да поеме контрола над Средиземноморието. Трябва да действаме е, единно като европейци, да устояваме нашите права и ценности. Благодаря, госпожо Захарополо. Сега вече колегата Ривиер. През, за няколко пъти френска фрегата беше нападната. Франция сложи край на своето участие на НАТО в Средиземно море, но а, никой не реагира. Турция извършва шантаж а, чрез мигрантите. Се, те, тя се меси в а, Сирия а, и в Либия. Европейския съюз е изцяло се е подчинил на Турция. Ние водим тя е страна кандидат, страна кандидат. Дадени са огромни суми на Турция. Кипър, Гърция и Франция трябва да се защитават от нея. Аз видях какво прави Турция. Крайно време е Европейския съюз да сложи край на преговорите за присъединяване. Благодаря за господин Джамбаски. Уважаеми господин председател, уважаеми господин върховен представител, уважаеми колеги. Чудо се още какво трябва да направи Ердоган, за да разберете истинската същност на неговата политика. Напомням още известните факти. Ердоган окупира и продължава да окупира незаконно част от Кипър. Води война в собствената си територия срещу кюрдите. Води война в Сирия незаконна. Води война в Ливия опитва се да окупира средиземноморието заради достъпа до нефт и до газ. днес в турските вестници излезе новината че те са започнали вече са взели решението да превърнат света софия в действаща джамия. напомням ви света софия е майката на всички църкви. неслучайно е наричана майката на всички църкви. какво още трябва да направи този човек за да разберете същността му и поведението му? защо може би, трябва да, предложи да направи тази зала действащ е мюсюлмански храм. Кога най-сетне ще разберете, че Турция не е европейска държава и няма никога да бъде такава? Нито териториално, нито културно, нито цивилизационно, нито политически. До кога ще продължи този цирк с преговорите за членство на Турция в Европейския съюз? До кога ще продължат да се изливат европейските средства, които подпомагат ердоган да води своята ислямизаторска политика и своята враждебна към останалите държави политика. уважаеми господин върховен представител едно е ясно колкото по скоро се сложи край на тези срамни преговори толкова по добре и моля ви вземете отношение по превръщането на света софия в джамия. благодаря. Благодаря, колега Джамбаски. Колегата Морел има думата за една минута. Господин председател, може, ще продължаваме ли да бъдем пасивни пред турските провокации в Средиземноморието? Агресивното поведение спрямо от френски плавателен съд би трябвало да разтревожи всички ни аз, а, аз съм изненадан от мини, минималната реакция. Ние говорим за Турция като стожер на е, европейската отбрана в НАТО, но колкото по и да говорим за европейска независимост и мощ, е, ние вредим на самите себе си. Ние, европейци, които позволихме на Турция Турция да, раз, да заеме такава роля в Близкия изток. Сирия, кюрдите, днес Либия, господин Ердоган се възползва от нашата колебливост, разделение и пасивност. Е, нека помогнем на турския народ да се пребори с това правителство. Благодаря сега колегата Салини. Минута. Благодаря, господин председател, господин върховен представител. Вие, когато говорихте за взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция, говорихте за отрицателни тенденции, аз бих ви помолил да използвате не толкова наивна терминология, защото това, което се случва между Европейския съюз не е отрицателна тенденция, това е липса на нормални правила за на взаимоотношения. Това, което се случва, не е продължение на искане за присъединяване е, ние сме свидетели на неосманска стратегия в е, Кипър, е, Гърция, Алжир, Либия, Сирия. Това означава да замести Европа в Средиземно море. Напомням ви думите на Алдоморо, който говори за тази драма и каза, че Европа е Средиземно море. Европа не е континент в, на Средиземно море. Благодаря, колега Салини. Госпожа Инчир за една минута. Микрофон. Микро. Yes, does it work? Perfect. talman, Erdogan regering... Господин председател, турското правителство е заплаха. Заплаха за турското население, за Близкия изток и за Европа. Непрекъснато се поражда ескалация на конфликти и в своя регион, и в Северна Африка рискуваме и още конфликти Ердоган атакува брутално опозицията, атакува кюрдите, унищожава собствения си народ. И, и а, за, да не говорим за поведението в Северен Кипър. Всичко това е крещящо нарушение на международното право. И поведението му заразява една след друга европейските страни <clears throat> Например, посегателствата е, върху трима шведски колеги социал-демократи. Господин Борел, вие бяхте в е, Турция. До кога ще продължаваме? Господин Зимнюк, една минута. Е, кризата от 2000, с миграцията от 2015 година тресе Европа и въпреки комисията, нито Европейския съюз не е готова да предприеме сериозни мерки. Красиви думи не са достатъчни. Ние сами избираме позицията на на слабаци. И така оставяме нещата в ръцете на Ердоган е, Такова е положението е и с тероризма. Ердоган притиска Гърция. Той контролира не само балканския маршрут, но и своето военно присъствие в Либия, а това значи Средиземноморието. Той не е част от решението в тези региони. Той е проблемът. Нека заговорим ясно. Край на всякаква помощ да затворим кранчето в економическо отношение. Е, да не допуснем престъпници да преминават по средиземноморския маршрут. Сега колегата Фиданца. Към средата на века Турция ще стане сред най-големите сили в света и каза новия султан Ердоган тази година. Тези амбиции стават все по-очевидни. Първо агресията в Сирия и кюрдските милиции, след това сондажите за газ близо до Кипър, намесата в Либия и изнудването с, с мигрантите на българската граница и други. Изнудване на Европа, която продължава да плаща също така и се използва турците на наша територия. А, те проникват и на Балканите, и, и в Африка, и Близкия изток. в тази тревожна рамка ограничителните мерки на съвета не са достатъчни – със своята история, култура и география Турция не е част от Европа. Крайно време е да се оттегли статута и на страна кандидат и да се каже един път за винаги, че Турция няма да се присъедини към Европейския Благодаря, колега Фиданца. Господин Уола за една минута. Господин председател, Турция в момента е страна на беззаконието. Тя навлиза в северната част на сирийската територия, когато си поиска. Също времено имаме уражейно ембарго, но за съжаление и Европейския съюз следва това, което идва от САЩ. Ние имаме една жалка роля в региона. Санкциите на САЩ са всъщност наказание на всички хора в Сирия, независимо кои са те. Същевременно подкрепяме хора като Бен Салман и Нетаняхо, господин Борел – е, вие казахте, че разговаряте с Турция заради тези 3,5 милиона бежанци, но какво ще стане с тези бежанци в бъдеще? Европа не ги иска, те не могат завинаги да останат в Турция. Защо не работите вместо това с Сирия? Докато Сирия не се възстанови, тези бежанци не могат да се върнат обратно. Благодаря, колега Уолос, Господин Мандол, Мандул има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Пандемията би трябвало да ни поучи и да ни научи на солидарност. Гражданите на Турция са не по малко ценни от всички други хора. Но турското ръководство, което е отхвърляно от собствения си народ, прави много грешки. От е, Северна Африка до моя роден град Виена се, се пре, подстрекава и се води и се води към ескалация във времето на а, кризата. Ембаргото се заобикаля, за да запазим добрите отношения с колегите от НАТО и се затварят очи пред това, което става по улиците на европейските градове. Трябва да сложим край на това. Е, от европейско, ръководството на Турция отдавна е показало, че не е за Европа. Сега господин Мавридес. Благодаря, господин председател. Много е важно днес да разискваме незаконните действия на Турция в Европейския съюз и в Средиземно море. Но това не е достатъчно. В историята, господин Борел, на грешките от миналото, можем да добавим това, че не сме извлекли пулките. Например, политиката на удовлетворяване на нацистите от Европа, цената, която платихме, беше а, е, смърт и разрушение. И господин Борел, авторитета на Европейския съюз е поставен на, на карта в източното Средиземноморие. Гърция е, Германия е, престои да продаде оръжие на Турция. Това не е пример за е, солидарност и европейски ценности. Думата има госпожа Донато господин върховен представител, в своето изказване вие говорихте за диалог, но става дума за режим, който нарушава международното право и правата на човека. Сирийския конфликт доведе до 1 милион бежанци Ердоган използва беженците и също така нарушава ембаргото върху оръжието. Европейския съюз предостави милиарди присъединителни фондове днес ни изнудват с искане за повече средства и свобода на действие в Близкия изток. Турция води агресивна действия срещу Гърция и Кипър и във вътрешен план нарушава правата на човека. До сега Европейския съюз е срамно пасивен. Крайно време е да се осъдят тези нарушения и да се сложи край на, всяко, на всякакви взаимоотношения. Ораторът прекъсва. Думата има колегата Бошаде Вилаба. Благодаря, господин председател, господин Борел. Спомняте си кризата през март, когато Ердоган изпрати бежанци към Европа. Е, вие сам посетихте Анкара, но виждаме, че няма политическа решимост на Европейския съюз. Не се защитават християнските ценности на Европа. Е, ние, депутатите от ВОКС, изпратихме писмо. Искаме да се преустановят плащанията към Турция. Изпратихме ви това писмо, защото ние изплащаме огромни суми на страна, която не можем да смятаме за наш партньор. Има доста други страни, които не са толкова разбрани по отношение на контрола на миграцията. Затова ние настояваме да се спрат тези плащания и да се преустановят също така преговорите за присъединяване на Турция. Благодаря колегата Зовко. Уважаеми колеги, като представител на средиземноморска страна мога да кажа, че тази люка на европейската цивилизация играе много важна роля за сигурността на всички граждани. Когато сигурността е застрашена, трябва да действаме като един. В Гърция, Гърция и Кипър са подложени на провокативни действия от страна на Турция. През последните месеци видяхме под, подобно поведение във връзка с беженската криза и нападки срещу европейските граници. Ние трябва да кажем, че ние защитаваме своите ценности. На това поведение трябва да се сложи незабавен край. Аз призовавам да се търсят решения и диалог. Само с диалог могат да се решат проблемите. Средиземноморието има изключително важно световно наследство. Призоваваме Европа да намери пътища за благодаря, колега Зовко. Господин Шидер има думата. Господин председател, уважаеми господин върховен представител, Ердоган с бързи стъпки се отдалечава от европейските ценности, всъщност вече се отдалечих и от тях и от а, човешките права. 90 хиляди задържани в политически затворници има в Турция, журналисти, уволнения на а, а, а, кметове. Да не говорим за това, което правят сивите вълци в Европа, втори в погран, поград, улиците на Виена. <clears throat> Не, да не говорим за поведението на турските военноморски сили в Кипър и спрямо турските може ли изобщо Турция да бъде наш партньор в Европа? Е, е, трябва да помислим за сериозни санкции, включително преустановяване на преговорите. Сега господ... господин Бардела, една минута. Благодаря, господин председател. Фри... Знаем, че а, Турция ос, осъществява множество агресивни действия. А, да не говорим и за това, че а, Турция е решила да превърне а, света София в а, джамия. През март аз бях на границата между Турция и Гърция и се убедих в агресивността към нашия континент. Вие сте изоставили Гърция на турския шантаж. Дипломацията е област, от която абдикирахте. Европейския съюз трябва да сложи край на агресивните действия на Ердоган – трябва да се наложат санкции, да се сложи край на всяка економическа помощ. Благодаря. Благодаря, колега Бардела. Сега колегата Бела ми за една минута. Господин председател, 37 година знаете, че Света София беше превърната в културен паметник но днес Ердоган решава, че ще превърне света София в джамия. Посланието е пределно ясно. Днешното турско правителство има различно отношение. Преследват се кюрдите. Това е един опасен проект. Пътят, по който е тръгнала Турция, е много обезпокоителен, особено за Европа. Неодавна имахме сериозно покачване на напрежението в Средиземноморието. Нашите гръцки и кипърски колеги са подлагани на шантаж. Същевременно на Турция се дават пари, вместо да финансираме своите земеделци и селско-стопански фермери, които ни изхранват. Това е някаква абсурдна фикция. Благодаря. Благодаря, колега Белами. Господин Майорино има думата. Благодаря, господин председател. Турция на Ердоган е авторитарна страна. Тя не зачита европейските ценности, демократичните ценности и преследва правозащитниците. Това не съответства на нашите ценности. Ердоган не е проблем за това, което прави вътре в Турция, но това, което прави извън Турция в Либия, в Сирия, срещу кюрдите. Той изнудва Европа с бежанците. И предвид на всичко това, къде е ролята на Европа, каква е нашата отговорност? Ние трябва да осъдим Ердоган. Да, разбира се, това трябва да бъде категорично, но трябва да сме наясно с това, че всичко това се дължи на липсата на стратегическо избор на Европейския съюз и липсата на глобална политика за насърчаване на правата на човека. Благодаря, колега Майорино. Колегата Маймаракис има думата за една минута. Моля, използвайте микрофона, казва председателят. Благодаря, господин председател. Много неща се казаха за Турция, но нека не забравяме, че запазването на човешките права, а това наистина се прави в Турция. Така че няма място за лековато отношение и продължаване на диалога. Така ние позволяваме на Доган да продължи, е, продължава да ни шантажира и изнодва. Света София да бъде отново джамия. За какво говорим всъщност? Това е един от краягълните камъни <clears throat> на, на християнската европейска култура. За да не говоря какво значение има това за гърците а, нека не позволяваме той да продължава да ни унижава. А, той обижда три държави членки и вие мълчите. Ще припомня а, през конференцията с госпожа фон дер Лайен. А, не ви не позволявайте, продължаваме по този път. А, госпожа Зима Кугло. Благодаря ви. Госпожа Меркел беше в тази зала и говори за нашата роля като европейски депутати. Е, ние представляваме решенията на нашите съграждани, но как можем да обясним фактът, че същевременно имаме тези незаконни действия в Средиземноморието, сундажите, заплахите. Господин Ердоган е опасен за Европейския съюз, но какво правите вие? Може би трябва всички да използваме дезинфекциращ гел и просто да си измием ръцете. Не не дейте да се усмихвате, трябва да се... Благодаря. Колежка, сега господин Кели, една минута. Благодаря, господин председател. Когато започна Брексит, мнозина в Ирландия се запитаха дали Европейският съюз ще пожертва Ирландия, за да си запази взаимоотношенията с Великобритания. Това не се случи, беше проявена солидарност, която ценим. има нужда от подобна солидарност по отношение на Гърция и Кипър, където един могъщ съсед нарушава гръцкото въздушно пространство и провежда незаконни сондажи близо до Кипър. Трябва да изпратим ясно послание на Турция, че не може да нарушава суверенитета на държавите членки. Всички държави членки са еднакво важни за нас. И ако не реагираме добре, ще трябва да предприемем а, каквото е необходимо. Силата на Европа е Силата на Европа е в нейното единство. Това, което беше показано във връзка с Брексит, трябва да бъде показано и по отношение на а, Кипър и Гърция. Благодаря, колеги Кели. Сега госпожа Спираки, една минута. Благодаря, господин председател. Казахте, господин върховен представител, представител господин Борел, че Гърция води преговори с е, Италия. Важното е да запазим изключителната економическа зона и европейския континент. Турция е на път да ни постави под сериозна заплаха. Взаимоотношенията Гърция-Турция не са просто двустранни. Ние правим всичко по силите си да отстояваме европейските интереси. Не става дума просто за това какво правим ние? Ние трябва да поставим ясно нещата на масата на преговорите. Благодаря, госпожо Спираки. И накрая госпожа Юкнифициене за минута. Благодаря ви. Положението в егоисточната част на нашето партньорство е опасно. Трябва да се разглежда в правилния контекст. Не става само дума за отношенията с Турция. Това е една зона на несигурност. Тези процеси продължават в Средиземноморието вече няколко години, но ние трябва да предприемем действия, не само да говорим, защото когато Европейския съюз нищо не прави, други страни, като Турция и Русия, го правят – къде е стратегията на Европейския съюз? Днес говорим за капацитета на Европейския съюз да предприема действия близо до границите си, да се съгласува. Ето това би трябвало да ни даде стратегическата автономност, в която биха повярвали нашите гласоподаватели. Благодаря, госпожо Йокневичене. С това изчерпваме общата, общия дебат за положението в Средиземноморието и поведението на Турция. Сега продължаваме е, към всеобщия дебат относно положението в Беларус. Е, първо ще чуем колегата Кобилиус за една ми... Господин председател, господин върховен представител, след 26 години авторитаризъм от страна на Беларус, народа на Беларус настоява категорично за промяна. И тази промяна може да се случи по време на президентските избори на 9 август. Ситуацията днес е по-различна от миналото. Сондажите показват, че над 50% от гражданите на Беларус искат промяна и само едно малцинство иска Лукашенко да остане – е, събитията в Беларус ми напомнят е, събитията в Балтийските страни от 90-те години. Е, културният елит излиза в настояване за промяна. Създават се онлайн мрежи на съпротива. Всички те са подложени на репресии от режима основните съперници на Лукашенко са в затвора. Броя на политическите затворници вече е 30. Днес ние трябва да изпратим три ясни послания. Ние сме в солидарност с Беларус, исканията за промяна и сме на ваша страна в усилията ви да станете нормална демократична страна. Ясно послание към номенклатурата на Беларус ако политическите затворници не бъдат освободени, ако не се регистрират опозиционните кандидати, ако не се сложи край на преследванията, ще има санкции. На трето място, ние трябва да защитим правата на своите съседи. Благодаря, колега. За една минута колегата Биедрон в, в сърцето на Европа, до нашите граници, е, нашите е, приятели от Беларус са лишени от основни права. Нашето послание към президента Лукашенко е ясно. Ние яростно заклеймяваме неговото поведение и настояваме за незабавно освобождаване на правомерно задържаните. Той управлява 26 години, но за по-голямата част от този период ние в Полилус няма политически живот. Край на това. Ние трябва да действаме е, отговорно, отговорно включително и политически спрямо Белорус с ясни условия и ясни граници. Нека да чуем господин върховен представител как ще действате в тази ситуация при положение, че няма стратегия? Да очакваме ли от вас писмена позиция през едните седмици? Е, господин колега Биедрон. Колегата Аустравичус има думата. Господин председател, господин върховен представител, уважаеми дами и господа, виждаме, че по-настоящем в Беларус се погазват процедурите за провеждане на избори. Това е резултата от 30-летия диктаторски режим. Същият подход, който вече ни е познат, се прилага и спрямо бъдещите президентски избори. Но този път режимът не успя да прецени настроенията сред гражданите, защото търпението им се изчерпа. И вече има надежда за промяна. Режимът на Беларус е режим на миналото. За да може да запази своята власт, разчита на репресии, заплахи, преследвания, масови арести. Мирни е, демонстранти биват заплашвани, бити, задържани. Освен това, активисти като Сергей Тихановски – са все още в затвора. Това са затворници по съвест. Николай Статкевич беше освободен, но сега отново е в затвора. Павел Серинец също беше осъден и неговата присъда беше удължена преди няколко дни. Ще спомена и ядрената централа Островец, защото този проект не отговаря на съвременните стандарти, а това е централа само на няколко километра от външните граници на Европейския съюз. Това е още един троянски кон в европейската сигурност и безопасност. Призовавам европейските институции да разработят стратегия за Беларус – трябва да се зачита принципа на суверенност, демократично управление, свободни избори, гражданско общество и ядрена безопасност. Европейският съюз трябва да подкрепя и беларуския народ. Но, разбира се, усилията за преодоляване на вируса COVID не бива да се съчетават с усилия в подкрепа на беларуския режим. Нека а, санкциите да останат и да се преразглеждат. Благодаря. Благодаря, колега Остравичуш. Госпожа фон Крамон Тобадел има думата за две минути. Гос, господин председател, господин заместник председател, драги колеги, е, в много е, случаи на източното партньорство имаме непълноценни демокрации, но няма е, друг режим, където това да е толкова очевадно. Просто е трагично да гледаме една държава, която географски е в сърцето на Европа, е толкова далече от свое, в, по своето правителство от Европа. Там все още съществува смърт смъртно наказание. Минск е, е, има, се ръководи от председател, който, е, пред, президент, който не само отхвърля съществуването на короната, но се опитва да предотврати е, предстоящите избори. След 26 години хората е, искат промяна. Стоят часове наред за да за да се регистрират. Но Лукашенко предприема сериозни действия срещу всички по потенциални опоненти, с действията на КГБ. Искаме от Минск задължително три неща. Първо вече се каза да се допусне мисия на ОИСР за наблюдение на изборите. Второ, президента не бива да си позволява да откаже регистрация на силни кандидати. Това е плесница за всички избиратели. Трето, освобождаване на неправомерно задължани. Това трябва да изискаме на място и тук. Всички ние, парламент, германско председателство, Европейска комисия. Това е изпитание за доверието на Беларус в е, Европейския съюз. Благодаря. Колегата Пинеда, една минута. Благодаря, господин председател. Нека да го кажем ясно. Вие водите този дебат, защото наближават избори и вие искате да упражните влияние върху резултата. Отново се месите във вътрешните работи на друга страна, това се оказа опасна тактика в миналото. Искам да ви го напомня, защото видяхме какво се случи и сега в Украина имат един много странен премьер. Освен това, ще ви напомня за упражненията и ученията на НАТО, които се проведоха по границите на Русия. Нима има нужда някой от тази ескалация на напрежението в Европа. Това ни връща към времето на студената война. Нека научим своите уроци. Имаме нужда от автономна, суверенна външна политика, но тя не бива да се води от санкции и конфронтация с други страни. Благодаря. Благодаря, колега Пинеда. Колегата Галер има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Впечатляваща реч чухме от преждеговорившия колега. Е, едва ли не като адвокат на Лукашенко след 26 години в Белорусия на хората наистина им е писнало казано на прост език от този режим. И те искат промяна не сме ние тези, които налагаме промяната. Хората го искат. Е, много е важно да има европейски наблюдатели, наблюдатели на ОИСР и трябва да настояваме и трябва да, освоб... да изискаме освобождаване на политическите затворници и допускане на всички кандидати, с изключение на крайната левица, всички имаме консенсус по този въпрос. Важни са и свободните избори. Чувам, че на място имало разпоредби, които забранявали а, избират предизборната кампания в центъра на града. Това не трябва да се допуска. С това ще приключа, за да не прехвърлям времето. Благодаря, колега Галер. Колегата Нойзер има думата. Една минута. Президент, Господин председател, върховен, господин върховен представител, мисля, че положението е крайно тревожно в Беларус е, е, положение, което ще се заостри до 9 август. Арести, задържане на активисти, забрана на демонстрации, какво може да стори Европейския съюз? Мисля, че се нуждаем от ясен и силен съвместен отговор от комисията и германското председателство. Мисля, че влиянието на Берлин тук трябва да се използва. Какво още ни е необходимо? Нуждаем се максимален брой контакти, максимален брой партньорства, за да можем да помогнем на хората на място. Тоест диалог на базата на нашите европейски фундаменти, на базата на европейските ни ценности. Благодаря, госпожа Карлсбро. Минута и половина. Хайде, Толман, на höga репрезентант. Господин председател, господин върховен представител. Диктаторът Лукашенко управлява Беларус от 26 години. Той управлява възоснова на злоупотреби с властта и заплахи. Беларус е единствената европейска страна, в която има смъртно наказание. Нещата непрекъснато се влушават. Хората, които излизат на улица да протестират, биват хвърлени в затвора. В момента те възнамеряват да използват оръжие е, срещу нещо, което би трябвало да се допуска в Европа през 21 век, а именно правото на свободни избори. Заедно с е, колеги от парламента ние призоваваме ръководството на европейските институции е, да се наложи наказание на Лукашенко. Ние искаме санкции Беларус е скандал в Европа който не би трябвало да се допуска да съществува. В страната има растящо недоволство. Сега имаме възможността да осъдим Лукашенко и да осигурим подкрепа за демократичните сили. Всички онези, които са в затвора по политически причини, трябва да бъдат освободени. Крайно време е Европейския съюз да подкрепи демократичните тенденции в Беларус. Благодаря, госпожо Карлсбро. Господин Томак, минута. Domnule președinte, domnule vicepreședinte Borel. Благодаря, господин председател, господин заместник-председател Борел. Вчера госпожа Меркел ни каза, че един от нашите приоритети трябва да бъде защитата на основните ценности в Европейския съюз. Нашите права и ценности не подлежат на договаряне. Така че е неприемливо близо до нас в Европа да е този диктатор, който се бори срещу ценностите, които защитаваме и турмози своите граждани – Необходимо е този режим да бъде санкциониран, защото той преследва тези, които вярват в свободата и правовата държава. Беларус има нужда от друга съдба. Благодаря, колега Томач. Томък, колегата Олекас има думата. Пас благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, 2020 година ще остане в историята като годината го... като годината на големите промени. Но що се отнася до Беларус, не виждаме такива опити. Президента Лукашенко елиминира всички свои съперници, продължава с арести на гражданите и за това Европейския съюз трябва да наложи санкции и да ги приложи по отношение на представителите на Лукашенковия режим. Едновременно с това обаче не трябва от това да пострадат гражданите. Трябва да насърчим гражданското общество, да помогнем на младите граждани на Беларус. Благодаря, колега Олекас. И накрая на дискусията за трите декларации ще дадем думата на господин Борел Фонтеес от името на комисията. Заповядайте. Eh, Благодаря. С колко време разполагам, господин председател? Вече не сте евродепутат, за това нямате ограничения. Можете да говорите и по-дълго. Имате думата. Не, трябва. Ами много хубаво тогава. Eh, eh, Благодаря. В такъв случай аз ще говоря народния си език, кастилски, защото така мога да се изразя по-искрено и по-красноречиво. Мисля, че обединяването на три толкова важни теми в един дебат не е, може би, много добра идея, защото като че ли се губи значимостта на всеки един от тях. Правата на човека по света Та годишният доклад за правата на човека, например, сам по себе си заслужава един много дълъг дебат. Разбира се, този доклад не е философския камък. Той трябва да реши проблеми, но няма да реши всички проблеми. В известен смисъл обаче този доклад е много важен, защото ние си даваме сметка, че както много от вас казаха, не е, е съществено и значимо само да казваме какво се случва. Не, ние трябва да предприемаме действия. През последните 4 години наистина искаме да видим дали нашата дейност е била дейност само на регулатор или по-скоро дейност на този, който е коректора, който променя нещата. Правата на човека са много важни. Аз си давам сметка, разбира се, че нашият план има своите ограничения и съжалявам, че Всъщност, е, ние не говорихме толкова за приоритетите на този доклад, колкото за случващото се в Европейския съюз. Имаше и някои конкретни позовавания, например на нашето участие в създаването на инструмент на нивото на ООН инструмент, който трябва да е правно обвързващ в областта права на човека. За жалост, ние не разполагаме с мандат от страна на съвета, за да разработим един такъв инструмент, но го смятаме за изключително необходим, така че водим неформални разговори. Започнахме такива още през май в Еквадор ще има още една среща през октомври. Обсъждаме необходимостта от един такъв инструмент, но за жалост, пак казвам, ние нямаме мандат от съвета да участваме в тези преговори. Решихме да подновим мандата на специалния пратеник – за да се защитят религиозните свободи. Той ще работи със специалния пратеник по правата на човека и това е без съмнение един от нашите приоритети при защитата на правата на човека, именно и религиозната свобода, защото тя е под заплаха по много места по света. И това, разбира се, засяга и мнозина християни. По отношение на улесняването на издаването на визи за правозащитници, това наистина е един много важен въпрос. Единственото, което мога да кажа е, че визите не се издават от Европейския съюз, а от държавите членки. Нашите делегации в държавите членки – полагат усилия, но пак казвам, тези визи се издават от самите държави членки. Ако искат да го направят, го правят. А ние чрез делегациите на място се опитваме да установим един постоянен контакт между правозащитниците и посолствата на съответните държави. Аз ще разгледам отговора, който вие казвате, че сте получили от комисията. Ще видя какво точно се казва в този отговор, защото ние винаги се опитваме да подкрепяме правозащитниците. Господин председател, би говорил и по-дълго по всички тези теми на доклада но няма време за това е очевидно и ще премина към следващата тема. Искам и ясно да заявя обаче, че темата за защитата на правата на човека по света е огромна. Тя е неизбродима на практика, защото Тревожното е, че виждаме отстъпление от опазването на правата на човека. Надига се отново авторитаризма. Виждаме новите диктатори по много места. Макар, че те носят маската на демократа, но на практика те не са демократи и за това ми се струва много важно да продължим с това, което правим в момента. Разчитам и на подкрепата на членовете на парламента, но пак казвам, тази тема заслужаваше един по-дълъг дебат. А що се отнася до положението в Турция, нека кажа следното. Аз разбирам основанията, изтъкнати от много от вас, Трябва да кажа, че в някакъв момент ми се стори, че тук ще се появи папа Пи 15, който ще призове всички да се обединим срещу Турция, срещу отоманското присъствие. Разбира се, аз не съм нито австрийския владетел от това време. Никой не може да очаква такива неща от мен. Това е една друга епоха от историята. Ние не искаме конфронтация, напротив, искаме да избегнем конфронтацията. И точно за това неведнъж съм казвал, наскоро го казах и в Анкара, Та неведнъж съм казвала, че ние трябва да бъдем твърди, да се защитава териториалната цялост, правата на съответните страни. Но времено. ние няма да променим географията, ние искаме да имаме конструктивни отношения с Турция. И това означава да се избегне покачването на напрежението. Нещо, което за жалост виждаме съвсем неотдавна с тези кораби, с реакцията на европейските държави и на Турция, като е, и двете страни са членки на НАТО. Но ние трябва наистина да направим така, че да избегнем конфликтите Подчертавам го, ние не искаме някакъв свят съюз срещу Османската империя. Не. Необходимо е да се търси по-конструктивния начин. И всъщност господин Санче Самор също го каза и други колеги. Трябва да следваме подход – при който търсим това, което ни обединява. Има доста конфликтни точки между Европейския съюз и Турция. Ние имаме много проблеми, които трябва да се решат и те трябва да се решат. Това обаче може да се постигне само чрез преговори и диалог с твърдост, но и като се избегне покачване на напрежението, защото това няма да доведе до решаване на проблема, само ще го влуши. Точно това и се опитвам да направя. И тук разчитам и на подкрепата на колегите от съвета. Идния понеделник министрите на външните работи са включили темата за Турция в своя дневен ред – така че ние ще продължим с дебата за Турция, за Гърция, за Кипър. А по темата за Беларус, господин председател, мога само да се съглася с това, което казаха ораторите. Ние от самото начало обясняваме, какво се случва при този предизборен процес, защо сме разтревожени, защо не искаме да виждаме погазване на човешките права и преследване на протестиращите. Освен това, сме изготвили списък, изпратили сме своите предупреждения – същото време обаче ние трябва да поддържаме контакта с гражданското общество. Трябва също така и да поддържаме отношения с Беларус, за да можем да реагираме на случващото се и да подобрим отношенията, що се отнася до опазване на правата на човека. Това не са несъвместими изисквания. Няма нищо несъвместимо, когато ние защитаваме гражданите на Беларус, принципа за независимост и суверенност на тази държава и в същото време участваме в този диалог с гражданското общество и оставаме каналите за комуникация отворени. Някои от вас споменаха и Русия, попитаха и защо продължаваме да финансираме Турция с предприсъединителни фондове. От 2017 година насам фондовете за предприсъединяване бяха намалени с 1 милион и 300 хиляди евро. И ако има такива фондове, то е защото искаме да работим именно в областите демокрация, правова държава, подкрепа на гражданското общество с това, което е предвидено Имаме и 18 милиона за развитие на селските райони, но в момента няма конкретно фондове за предприсъединяване, които да се използват в економиката. Както казах, тези фондове така или иначе бяха драстично намалени като последици от действията на Турция. Съветът реши, че това не са действия, които отговарят на статута на държава кандидатка. Да, ние използваме инструментите, с които разполагаме, но не можем да смесваме всичко фондовете за предприсъединяване, например, с фондовете, които се използват за подкрепа на, например, сирийските изгнаници, които са в Турция. Така ги наричат изгнаници, а не мигранти – това, разбира се, е голям товар за страната, която ги е приела. И ние трябва да помагаме, трябва да улесняваме, така че да има добри здравни условия, образование за тях. Какво е лошото в това? Как можем да престанем да го правим? Ние трябва да продължим. Неодавна се реши, че ще се предвидят още 500 милиона евро за работа с бежанците и мигрантите. И това не са пари за Турция, това са пари, които ще помогнат на Турция да работи с мигрантите и бежанците, с неправителствените организации на място – това са сирийските мигранти или изгнанници. Никой не може да критикува една такава стъпка, защото ние говорим за абсолютната необходимост. Ако искаме да се помага на тези хора, трябва да го направим така, както го правим в Ливан и Йордания. Но, що се отнася до Беларус, наистина там имаме доста тревоги. Нашите инструменти за действие са ограничени, но използваме всичко, с което разполагаме. Освен това, съвета, министрите по външни работи също ще се вземат с тази тема – но по тази трета точка от дневния ред искам да подчертая, че съм съгласен с изказалите се депутати. Много благодаря, господин председател, за вашата щедрост създаденото ми време. Бих искал да говоря и по-дълго, но се надявам, че съм дал един сбит отговор на много от изказванията, които чухме по тези три толкова важни теми. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията. С това общия дебат приключи. Преустановявам заседанието до 14 и 15. Желая на всички приятен обяд.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

Добър ден, уважаеми колеги! Продължаваме заседанието. Първо искам да направя едно съобщение, което беше представено от ЕКОН. Става дума за препорука. Ако няма възражения, можем да приемем този акт. В срок от 24 часа не бяха внесени възражения. Съгласно член 111, параграф 6, тази препоръка се приема и след това ще бъде публикувана. Преди да започнем с разискването, аз ще обявя резултатите от първото гласуване днес и ще открия втория кръг от гласуването. Резултатът от е, първо кръг на гласуване хуманитарното положение в е, Венецуела и бежанската криза. Изменение 1 отхвърлено, изменение 2 отхвърлено, изменение 3 отхвърлено. Всеобхватна политика на Европейския съюз за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането му. Изменение 1 отхвърлено, параграф 3 част 1 приета, параграф 3 част 2 прието, изменение 6 част 1 се отхвърля, изменение 6 част 2 се отхвърля, изменение 14 се отхвърля, изменение 15 се отхвърля. Параграф 6 се приема, част първа, част втора също, част трета също се приема. На същия параграф, параграф 8, част първа се приема, параграф 8, част втора се приема, параграф 9 се приема, параграф 13, част първа се приема, параграф 13, част 2 се приема, изменение 2 се приема, изменение 16 се отхвърля, Параграф 18 се приема. Изменение 7 се приема. Параграф 23 част 1 се приема. Параграф 23 част 2 се приема. Изменение 3 се отхвърля. Изменение 8 се отхвърля. Параграф 24 час 1 се приема, параграф 24 час 2 се приема, параграф 24 час 3 се приема, параграф 27 час 1 се приема, параграф 27 час 2 се приема, изменение 9 се отхвърля, изменение 10 се отхвърля, Параграф 30 част 1 се приема, параграф 30 част 2 се приема, изменение 11 се отхвърля, изменение 12 се отхвърля, изменение 13 част 1 се приема, изменение 13 част 2 се отхвърля, Параграф 40, част 1 се приема. Параграф 40, параграф 40, втора част се приема. Трета част също. Изменение 4 се отхвърля. Изменение 11 се приема. И А, Изменение 5 се приема. Сега преминаваме към втория клък от гласуването и е, темите, по които ще гласуваме, можете да видите от дневния ред. Преди да започна, искам да е, дам думата на колега, който е, желая да вземе отношение по правилника по неговия доклад за насоките за мерки за е, повишаване на заетостта. Господин Гошмао получава думата за две минути сега. След това гласуването ще се проведе от 14.30 до 15.45 часа. Същата процедура на гласуване ще се приложи както тази сутрин. Господин Гошмал, давам ви думата. Поезда. Къде е? Господин Гошмал. Президент, е Благодаря, госпожо председател. COVID-19 и кризата всъщност създадоха една криза, която засяга общественото здраве по много сериозен начин. Осъзнаваме обаче, че оказва и драматични въздействия върху економиката и социалния живот. И за това докладът за указанията за политиката за заетост е един доклад, където трябва наистина да поемем своята отговорност. Опитваме се да дадем отговори на социалната и економическа криза, която се усеща в момента и знаем, че следващите месеци тази криза ще се изостри. Следователно е изключително важно макар че има различни становища в политическите групи за начина по който пазара на труда работи и може да работи, економическите политики и така нататък, независимо от това успяхме да постигнем консенсус по а, наистина такъв широко обхватен въпрос, като подкрепяме различни политики, които са знакови за защитата на онези, които разполагат работни места, както и обществени услуги, социални политики, така че онези, които нямат работа или ще я загубят по време на тази криза, да бъдат защитени. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната работа и духът на компромис, който ни даде възможност да направим този текст, който вече получи голяма подкрепа от ECUC е и това ще бъде голям принос на Европейския парламент, така щото да се гарантира, че стратегията, която бе спомената многократно тук в тази зала, ще бъде стратегията, която може да отговори на това предизвикателство и ще бъде максимално приобщаваща, да не бъде оставен никой да изостане. Ето това е духът, който би трябвало да стои за всички доклади, които подкрепяме и най-вече този. Благодаря. E Благодаря, господин Кошмал. Както казах, днес гласуваме от 14.30 часа до 15.45 часа. Същата процедура на гласуване, както тази сутрин. С това откривам втория кръг от гласуването. Можете да гласувате до 15.45. За резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 18 часа и 15 минути. Сега преминаваме към разискването. Следващата точка от дневния ред е въпрос с искане на устен отговор от комисията стратегия за устойчивост е, за химически вещества. Това няма да бъде е, разискване с спонтанни изказвания, ще бъде обсъдено от представители на политическите групи. Давам думата на колегата Спираки първо. Добър ден. Много благодаря, госпожо председател. Надявам се, че има представител и на комисията. Господин комисар, тук ли е? Може би ще трябва да поизчакаме няколко минути, ако това е възможно. Да, ще почакаме няколко минути. Да, благодаря ви. الحديدة هنا كانوا I need these from the other side. Quite comfortable. Right. Thank you very much for... Много благодаря за вашето търпение. Добре е дошъл, господин комисар, но най-напред ще изслушаме колегата Мария Спираки. Много благодаря, госпожо председател, господин комисар Юс. С това предложение за резолюция Европейския парламент подканя комисията да продължи работата си по стратегията за химически вещества с цел устойчивост. Химическите вещества са навсякъде в храната, в водата, в козметиката, навсякъде около нас. С други думи, те засягат всички аспекти на нашето ежедневие и първият ни период е да повишим защитата на потребителя и околната среда. Затова молим да се премахнат веществата, които носят риск, да имат альтернативи, тогава когато това е възможно и комисията да отчете също така риска от ендокринните нарушители и комбинацията от различни химически вещества. Целта ни е много амбициозна а именно стандарт за целия свят в областта на химическите вещества. И ЕКА трябва да подкрепи тази политика, за да може наистина да се даде шанс регулаторните системи да гарантират истински стандарти за безопасност. Това е нещо много важно, което ще бъде значимо не само за европейските граници, а отвъд тях. И по този начин засяга всички индустрии, не само химическата. И този подход може да помогне наистина наистина, като се допълва принципа едно вещество, една оценка, да се стигне до тази висока цел. Това е нещо много важно за производителите, за да могат те да произваждат е, безопасни е, продукти и това ще бъде инициатива и стимул за производството и пазара. Разбира се, нужно е да има адекватно финансиране, за да може да се ускори този процес. Стратегията трябва да гарантира също така ненужните е, тестове с животни да бъдат премахнати. Изключително важно е да засегнем е, необходимостта развитие на изкуствен интелект. Разбира се, не всичко зависи от тук, парламента, е, Брюксел, политическата воля. Затова трябва да увеличим и нивото на изпълнение на съществуващото законодателство в ЕС, като се обърнем към държавите членки с призив напълно да изпълняват законодателството, за да може да има безопасна среда, устойчива. Това също ще гарантира и конкурентност на пазара. Важни са какви са трите агенции, които са съюзници ЕКА, ЕФСА и ЕМА. На първо място трябва да избегнем при покриването между тези три агенции. На второ място трябва да гарантираме доброто им финансиране, като им се предоставя и допълнителен ресурс. В заключение – Необходимо е да има химическа стратегия за устойчивост, която трябва да бъде усъвместена с Зеления пакт, също така и с цифровия аспект. Затова подкрепяме инициативите на ЕКА за напълно свързана безопасна база данни, която да е напълно свързана между органите и да може да се даде достъп до регулатори, научни работници, граждани и а, промишлеността като цяло. Благодаря на всички. Стратегията за устойчивост по отношение на хамикталите може да доведе до там, че нашето поколение и поколението на нашите деца ще трябва да се радват на бъдеще с по-малко опасности, което означава, че рискът ще бъде намален. Разбира се, условието да не се внасят химикали в Европейския съюз и ако се внасят такива, те трябва да отговарят на същите стандарти като за е, химическите вещества, в Европейския съюз. И химическите вещества всъщност са свързани с здравето на нашата планета и на всеки един от нас. Сега от името на комисията давам думата на господин комисаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, уважаеми колеги, днешният дебат и резолюцията, която ще приемете утре за химическата стратегия за устойчивост, са много своевременни. Искам да ви благодаря за тази възможност да отговоря на въпросите, които повдигате в питането с искане за устен отговор, както и най-новата информация за това какво се случва с стратегията. Както бе обявено в работната програма на комисията за 20-та година, актуализирахме наскоро същата, за да отговорим на COVID-19. Химическата стратегия е за третото три месече и се надяваме в края на третото три е това да стане. Вътрешните дискусии и работа продължават и съм убеден, че разбирате, че информацията, която мога да ви подам сега е обща и не мога да навляза в подробности по тази стратегия. Стратегията за устойчивост при химикалите е един от основните елементи, които искаме да постигнем при зелената сделка, един от приоритетите в, мой, сред моите задачи тази година. Когато приехме зелената сделка през декември, всички постигнахме съгласие, че трябва да се гарантира една околна среда без токсини. Стратегията има двойствена цел. От една страна трябва да помогне да защити гражданите и околната среда по-добре срещу опасни химикали и да насърчи новаторство за развитието на безопасни альтернативи. Тази двойствена цел ръководи и вътрешната ни подготвителна работа от самото начало. Освен това, от самото начало, пак казвам, е, показа, че искаме да съчетаем здравоопазването и опазването на околната среда и да, и да има конкурентоспособност. Всички страни трябва да работят заедно в тази посока. Това, разбира се, е приложимо и към Европейската комисия. Поради тази причина, моят екип и аз, както и службите, подготвяме стратегията в тясно сътрудничество с много други генерални дирекции, кабинети, комисари и така нататък. Това е много хоризонтална тема, бих я нарекал така. Разбирам, че в резолюцията, която вие ще приемете утре, вие също така признавате, че този хоризонтален подход на хими... към химикалите е правилният. Подчертавате нуждата да се действа, за да има устойчиво използване на химикали и в същото време казвате, че основната роля на този сектор около химикалите за постигане на целите на зелената сделка, като климатична неутралност, енергийния преход, насърчаването на енергийната ефективност и кръговата економика са изключително важни. Искам да ви благодаря за многото работа, която сте вложили в тази важна резолюция. Както казах, тя е много своевременна. След като бъде приета, ние ще разгледаме внимателно и ще я вземем предвид, когато приключваме стратегията през идните седмици. В същото време ще вземем предвид и тези над 400 коментара, които сме получили от заинтересовани от страни от граждани за пътната карта за тази стратегия. Тя бе публикувана от 9 май до 20 юни тази година за коментар от всички. Нека сега да ви кажа какви са другите елементи от тази стратегия за устойчивост. Целта всъщност е да надградим над различни политики и предишни инициативи, които са свързани с законодателството за химикалите и по-специално втория преглед на директивата и регламент, извинете, РИЧ, пригодността на химическото законодателство от 19-та година, съобщението за ендокринните нарушители от 18-та година, както и съобщението за взаимовръзката между химическите продукти и е, законодателството за отпадъците от 18-та година. За да се постигне тази цел, се съсредоточим върху следните пет елемента. На първо място ще укрепим законодателството за по-добро здравоопазване, опазване на околната среда от опасни химични вещества. Независимо от големите постижения на законодателството за химикалите, трябва да засилим своите действия, за да може по-добре да защитаваме уязвимите групи както и да преодолеем ендокринните нарушители, както и постоянно появяващите се токсични вещества. Насърчаване на конкурентоспособността и новаторство на второ място. Трябва да насърчим безопасно производство, устойчиво производство и използване на химикали. Преходът към биодизайн, който е такъв, е огромна възможност за конкурентоспособността на Съюза. В същото време устойчива индустрия винаги е, е голям плюс, за да допринасяме към общата устойчивост. Трябва да подкрепим също така и възстановяването от економическата криза, да е вгради тази устойчивост и да гарантираме стратегическа автономност в доставките на основни химикали, например здравеопазване, които са изключително важни за климатична неутралност, цифровия преход, безопасни цикли на материалите и нулево замърсяване. На трето място оптимизирана съществуващата рамка. Законодателната рамка отговаря, пригодна е, но е и сложна и в някои случаи като че ли работи бавно и това е предизвикателство за всички, и за властите, и за а, ползвателите. Трябва да упростим нещата. Трябва да стане по-ефикасна, като се движим към това да има една оценка за едно вещество – Недоброто спазване като че ли също е голям проблем, което пречи на законодателството да постигне целия си потенциал. На четвърто място засилване на новаторството и научно-изследователската дейност за въздействието на химикалите върху здравето, както и начини по-добре да бъде споделена тази тези данни към регулаторите, но и потребителска информация за ползване от промишлеността при доставките. Един от основните елементи е проследяването на опасните вещества за постигане на цикли без токсични материали и в крайна сметка кръгова економика. И накрая украпването на глобалното, световното измерение. Много е важно Европейският съюз да бъде пример, световен пример за стандарти за добро управление на химикали, за укрепване на международните стандарти и да се подкрепят други страни при ползването на химикали от тях. Когато тази стратегия бъде прията от колегиума, с удоволствие ще се върна при вас и ще ви я представя и очаквам да работя в тясно сътрудничество с вас по нейното прилагане, защото работата няма да приключи с приемането на стратегията. Точно обратното. За момента ви благодаря за вниманието и очаквам да чуя политическите групи. Благодаря. Сега давам думата първо на колегата Вайс от името на НП. Е. Øh, Климата и околната среда не могат да чакат повече. Световното население расте – и ето на какво ставаме свидетели тук в Еврейския съюз. Изключително важна задача, за да можем да работим към създаването на планирани, желани продукти, устойчиви продукти. Комисията ни уверява в това. Миналата година стана дума за Зеления пакт, като че ли се забравя, но в НП не забравяме какво е обещано. Важно е да има тази стратегия за химическите вещества, която да е устойчива. Изключително важно е да има възможност за бърза регистрация, например, когато става въпрос за пестициди или други вещества. Това е нещо много важно и европейските органи по този начин ще могат да насърчат а, разработването на повече устойчиви вещества. А, освен това, много е важно да имаме предвид а, един цялостен регистр, не Трябва много бързо да работим по всички тези въпроси. И освен това е необходимо да отговорим на изискванията и очакванията за меделските стопани, за да можем да се справим с проблемите в околната среда. Благодаря. Благодаря. Колегата Мария Арена, следващият оратор за минута и половина. По отношение на зелената сделка, комисията е, обяви своя план нула замърсявания, нула емисии и разбира се, това е една много голяма задача, много голяма тема и може би това ще бъде някаква пречка за европейските граждани по отношение на риска, който представляват тези субстанции. Парламентът издава ясно послание първо за пълното транспониране и изпълнение на съществуващото законодателство, но също така създаване на ново законодателство в много аспекти. Важно е, че е, са необходими много строги мерки по отношение на околната среда, така че да осъзнаем нашата отговорност и да я посрещнем в тази материя. И е, това трябва да бъде преди интереса на някои индустрии. Какво означава тази цел за устойчивост? Трябва да се цедират, е, да се определят съответните критерии, трябва да а, уточним за какво а, трябва точно да се прилагат тези критерии и да бъде защитено здравето на гражданите химическите вещества и стратегията им за устойчивост всъщност включва изцяло целите на публичното здравоопазване и ефективност. И разбира се, всичко това минава чрез намаляване на опасността, като се заместят най-опасните вещества с альтернативи и да се гарантира прозрачност в процеса на авторизация. Обаче също така трябва да се включат и екологични аспекти за съществуващите сега химични вещества. 160 милиарда евро е, са разходите на година сега за тези химически вещества и тяхната замяна с альтернативни вещества трябва да стане много по-бързо и точно в тази посока трябва да се движим. Благодаря. Благодаря. Колегата Арена беше от групата на социалистите. Сега е, колегата Риджис е, благодаря, господин комисар. Вашата резолюция, нашата резолюция показва какво изчакваме да се случи. Европейската комисия пък ще излезе с стратегия. Надяваме се да видим преди края на годината. Като целта, разбира се, е обща. Да подсилим защитата на здравеопазването на гражданите, на околната среда, амбициозна. 75% от химичните продукти или вещества са класират като или са определени като опасни. Европейската комисия подсилва регламентарната рамка. Това са добри новини. Говорихте за регламента РИЧ нещата се групират, сходни вещества биват групирани, което вероятно ще даде възможност за по-бърза оценка на тези вещества. Нещо искам да кажа. Тази логика да бъдат групирани в семейства ще даде възможност и за рестрикции. има определени вещества, например, които са забранени за деца, за други не. Така че са нужни и нови критерии за управление на риска. Законодателството трябва да ни защити също срещу еднокринните нарушители и много други. Благодаря на всички. Има много граждани, които постоянно са изложени, например в металургията, на разтворители, които са опасни. А, например, перфлорните съединения, които забелязваме в тефлона и в други, са много важни също. При те, там се ползват. Има такива постоянно появяващи се вещества. Те са опазни за здравето. Европейския съюз трябва а, постепенно тези 5000 близо химикала да спре да ги ползва поетапно. Миналия декември холандското правителство зададе такъв въпрос в съвета и трябва да се възползваме от тази възможност сега това да стане факт. Благодаря. Сега групата РД, колегата Тома. Благодаря. Аз е, трябва да кажа, че тук е, в тази стратегия от подхода, който е прекалено идеологически, не звучат добре. Ако искаме конкретни резултати за околната среда, не може да демонизираме един сектор като химичния. Там има изключително високо ниво в Италия, например. И особено, що се отнася до устойчивостта, те са на много високо ниво и сега ще сложим допълнителна тежест. Това е нужен е прагматичен подход. Така ще е, ударим химическата индустрия индустрия и след това цялото това производство ще си го купуваме от извън Европа. А, там стандартите, които ние налагаме, не са гарантирани. Късогледо е това и е много опасно за работещите в нашите предприятия. Не бива да забравяме също колко е важна локализацията на химичните предприятия и, и целта не би трябвало да е такава. Не би трябвало да налагаме такива такси зелени, а са нужни инструменти, които всъщност дават възможност на тези хора да работят тук и дадат на Европа възможност възможността, която сега изнасяме в чужбина. Иначе само ще накажем един стратегически сектор за Европа, един сектор, който трябва да бъде активно поддържан, за да може продукцията му да бъде още по-устойчива. Благодаря. Следващият оратор от групата на зелените, госпожа Гигол. Комисар... Госпожо председател, господин комисар, Европейския парламент не иска нещо по-малко, освен а, смяна на парадигмата в европейската политика за химическите вещества. За нашето здраве една здравословна околна среда и една насочена към бъдещето химическа промишленост. Европейската комисия трябва да следва стратегия на нулева толерантност срещу отровните вещества. Тази седмица е, в Германия бяха публикувани нови цифри. Всяко пето дете, и това е алармиращ факт, е силно застрашено от химикали в ежедневието и натоварването е толкова голямо, че при е, тре, всяко пето дете не могат да се изключат трайни увреждания. Увреждания е, свързани с химикали, които въздействат върху хормоните. Ние трябва да действаме амбициозно, трябва да имаме амбициозна химическа политика, обаче това не е достатъчно. Искаме чиста химична промишленост в Европа, която да гарантира не само е, чиста околна среда за хората и природата, но също така да се стабилизират милиони работни места в е, тази индустрия. Така че от вас, господин комисар, чакаме добра стратегия. Следващият оратор за една минута от АКР. Госпожо председател, като докладчик в Сянка, искам да кажа, че не съм съгласен, за съжаление, с някои от е, компромисните изменения. Така че, е, моля това да се отбележи. Някои от тях са изключително наказателно насочени, особено към е, малките и средни предприятия. Аз имам опит в тази работа. Изключително важно е да се отбележи и усилията, които те влагат в сигурни и здрави условия на труд. Има много сериозни проблеми, които свързват свързани с наистина други аспекти и промяна на други е, е, регламенти, като например този за сигурност и здраве на работното място. Така че е необходимо да има комбиниран ефект. В противен случай ще бъде много трудно. Когато става въпрос без данни, без пазар, това е изключително опасно за малките дружества. Необходимо е наистина да се направи нужното, разбирашено но и в кратко време. Така че искам да се да обърне внимание на тази забрана. Да, забрана на опасните вещества, но без да се създават изключително неблагоприятни условия за новите дружества, особено малките. Разбира се, вниманието е насочено към регулираните дружества. Нищо не се казва обаче какво ще се случи с останалите. Благодаря. This... Благодаря. Благодаря. Последният оратор, колегата Хазенкап от групата на Обединената левица, минута и половина. Благодаря. Господин комисар, наистина много е важно да имаме нетоксична среда, но ние сме много далече от постигането на това. Все още работници в Европейския съюз и света умират твърде млади. Само защото те са изложени на въздействието на опасни химически вещества, просто защото те отиват на работа. Така че опрашителите, например, нещо много важно за нашата екосистема, умират именно поради опасните пестициди, с които пръскаме полетата си. Бебента все още са изложени на едокринно нарушители, играйки със своите е, токсични играчки. Милиони от животни също така ужасяващо страдат в лабораториите в резултат на наистина е, ефтини и усталели практики. Надали можем да наречем това наука. И дори, въпреки, че Европейски съюз има изградено законодателство за защита на гражданите срещу излагане на най-опасните химически вещества, те все още се изнасят в други части на света. Аз се радвам, че комисарът ни обеща амбиция, нула замърсяване и токсично чиста среда. И имаме домашна работа, задача във връзка с тази резолюция, за да може наистина трудът ни да отговаря на очакванията. Нямаме време за губене, така че много моля, нека света действително стане свободен от токсични вещества. Скоро. Благодаря. И накрая давам думата отново на господин комисаря. Благодаря, госпожо председател. Много уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за вашите изказвания и изключително важните аспекти, които засегнахте, много от които са и отразени в резолюцията, която утре ще приемете. Аз а, си отбелязах всички тези аспекти и вашите становища, които изразихте и ще ги имаме предвид, когато окончателно подготвяме стратегията през следващите седмици. Целта ми с тази стратегия е много ясна, а именно ясна визия за цялостна рамка много конкретна пътна карта, където всички да работят съвместно. Кризата COVID-19 увеличи ясно неотложността на спешните действия в областта на химическите вещества. Трябва да гарантираме защитата на гражданите ни, да подкрепим социал-економическото възстановяване на европейската промишленост и също така стратегическата ни автономност да подобрим за нещо, което е много важно за обществото и здравето. Тази стратегия ще бъде една само първа стъпка към амбицията нулева, нулево замърсяване на околната среда и нетоксична среда. Това е наша цел за 2021 година, но що ще се допълни и с други цели в Зеления пакт относно изграждането в крайна сметка на постигане на кръговата економика. Стратегията ще подкрепи и други приоритети на Европейската комисия, като, например, цифровия преход, укрепване на конкурентоспособността на Европейския съюз, борба срещу рака и проче. Хоризонтален аспект аспект. Това е нещо много важно и е нужно да обединим усилията на всички заинтересовани страни, за да можем да изпълним а, успешно всичко по места. Разчитам на вашата помощ и очаквам с интерес да продължим с тясно сътрудничество с вас работата по тази много важна политика. Много ви благодаря. Благодаря, господин комисар. С това закривам разискването. Гласуването по измененията ще се състои днес, а окончателното гласуване ще се състои утре. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред – Декларация на съвета и на комисията за силване на процеса на интеграция в Европа през следващите години. Аз мога да посоча, че сега нямаме спонтанни изказвания и няма да бъдат приети сини карти. С това давам думата на комисар Дали и, и отделям време да може спокойно да заеме мястото си.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 благодаря на всички, които почистват и дезинфекцират нашето работно място по време на всички пленарни заседания. И сега, от името на съвета, давам думата на господин а, Михаил Рудке, министр в Държавната администрация. Hochverehrte Frau Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Когато днес е, говорим за социалната ситуация на ромите, говорим за 10 до 12 милиона души в Европа. Говорим за около 6 милиона граждани на Европейския съюз. Много, твърде много от тях живеят в изключителна бедност – и е, са изложени на тежки условия, които не можем да си представим. Почти 10 години изминаха от приемането на стратегията за ромите. Някои от вас още тогава участваха, когато процесът започна през 2011 година с голямата подкрепа на този парламент. От тогава, уважаеми дами и господа депутати изминаха почти 10 години и за съжаление трябва да установим, че резултатите, които сме постигнали до момента, са разочароващи. И е, това всъщност посочва и комисията и това също посочвате, уважаеми е, депутати, в е, вашата резолюция. Ние трябва да осъзнаем, че отнема много време, отнема твърде много време да бъде отстранена тази огромна бедност и дори десетилетия и столетия маргинализация на ромите да бъде приключена. Аз казвам това като представител на страна, която преди десетилетия беше жертва на фашизма и тогава много невинни роми станаха жертва на този фашизъм. Ние искаме включване, ние искаме равнопоставеност на ромите, но пътя до там е дълъг. Да, ние трябваше да постигнем много повече. И да, безспорно, ние можем и трябва в бъдеще още повече усилия да положим. Обаче, уважаеми дами и господа депутати, има и добри новини. Както докладва Европейската комисия, най-голям напредък е отбелязан в сферата на образованието. Например, държавите членки вземат мерки, за да може по-малко ромски деца да напускат преждевременно училище и повече ромски деца да имат достъп до възпитание и задължително от училищно образование. Това, разбира се, е от много голямо значение. Уважаеми дами и господа депутати, през 21 век дискриминацията, расист, предразсъдъци и омразата трябва да станат окончателно част от миналото. Дискриминацията и е, антициганизмата трябва да бъдат изкоренени. И ако ние искаме да имаме и да бъдем възприемани като справедливо общество, което дава равен шанс, ни е необходима последователна политическа стратегия за борба с социалното неравенство. Крайна бедност в продължение на поколения води несъмнено до много а, големи а, проблеми в сферата на здравеопазването, на а, предоставянето на жилища и в много други сфери. И само по този начин с решителни действия можем да затворим този порочен кръг на маргализацията. И естествено представителите на ромите трябва да участват в този процес, но не някъде отстрани, а на равна нога. В диалог, който е белязан от респект и от липса на предразсъдъци. Ако някой няма достъп до здравеопазване или до е, образование, ако някой няма работно място, как е, този човек може да осъществи мечтите си, как е, той може да разгърне своите таланти в нашето общество. Е, в време на пандемия от коронавирус въпросът с здравеопазването се поставя особено остро. Ромите трябва да имат равен достъп до основни медицински грижи и специализирани медицински грижи. Имайки предвид новите инициативи, които предвижда нашата комисия за месец октомври, искам да ви благодаря на всички вас в Европейския парламент, че поставяте редовно тази тема на дневен ред. С това вие не само допринесохте тогава през 2011 година да се приеме тази 10 годишна стратегическа рамка, но и през изминалите години вие редовно ни обръщахте внимание, че тази тема продължава да бъде неотложна. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожа комисар, представете си едно ромско дете, което е родено в годината, в която беше прията рамката за ромската стратегия, т.е. през 2011 година. Е, една година на надежди, на големи планове и е, всъщност днес е, това дете сега ще бъде на 9 години. За съжаление, можем да предположим, че това дете няма да получи шансовете, които имат повече от други деца и които повечето от нас смятат за нещо, което се разбира от само себе си и които желаем за нашите деца и внуци. Край на бедност, расова дискриминация, социална изолация. Това са не само думи, това всъщност са трагическата, трагичната реалност в сърцето на Европа, сред нас и във всички държави членки на Европейския съюз. Изграждат се пречки пред ромите. И така тези хора нямат никакъв шанс за достоен живот. Така че нека да не забравяме това 9 годишно дете. Нека да не забравяме тези 6 милиона граждани на Европейския съюз. Деца и възрасти, момчета и момичета, жени и мъже. Какви е, перспективи ще имат те през следващите години. Ние не трябва да ги оставяме сами. Съветът и Европейският парламент трябва да полагат общи усилия за насърчаване на включването на ромите е, на европейско равнище и те са съюзници. Аз мисля, че е, този съюз е, ще продължи да действа и в бъдеще. Държавите членки имат ключовите компетенции в тази сфера, но ние, като органи на Европейския съюз, можем да помогнем така, че е, този дълъг е, и тежък път да доведе до щастлив край. За щастие, ние имаме европейски регламенти, имаме европейски разпоредби, които забраняват дискриминация, включително и спрямо ромите. Уважаеми депутати, тази година е отрешаващо значение за стратегията за включване на ромите. Опасявам се, че е, много от вас са чували твърде често това изречение тези думи. Тук не става дума вече само за думи, а за действия. Така че аз очаквам с нетърпение, госпожо Дарли, пакетът, който сега подготвя комисията и ви обещавам, че ще направим всичко по силите ни, за да може по време на нашето председателство да бъде прият този пакет. Позволете ни да черпим сили за бъдеще от европейските ценности, от справедливостта и европейската солидарност Европа е била, е и ще бъде е, една мечта за солидарност, свобода, достоинство и равенство. Но преди всичко, в този случай мога да кажа, че това се отнася за е, ромите. Благодаря. Благодаря, господин е, Вурц. Сега давам думата от името на комисията на госпожа комисар Дали. You, Благодаря, господин министър Рот, за наистина прочувстваното слово по този важен дебат. Уважаеми депутати, благодаря ви. Благодаря ви, че включването на ромите е дневния ред днес. Благодаря на всички ви днес. Благодаря на госпожа Ливия Ярока, господин Франц, и господин Петър Полък по-специално за това, че изнесаха на преден план а, ромската общност. Те са силно ангажирани. Благодаря им за това, че се борят за включване, равенство на ромите, както и участие на ромите, както и посредством на организ... посредством организирането на този дебат. Също така искам да благодаря и на депутатите, които присъстват днес тук за постоянната подкрепа, за да може дневния ред за приобщаването на ромите и тяхното равенство да бъде част от работата ни. Искам да цитирам канцлерката Меркел в речта и тук в този парламент вчера. Какво каза тя? Човешките права, гражданските права, ненарушимостта на човешкото достоинство. Свободата, политическа, лична, свобода на развитие, защитата срещу дискриминация, равенството, равенството, което не е само такова на думи, а истинско, на практика. Това са етичните и политически основи, върху които почива Европа. Това са правата, които са приложими към всички. Те не се прилагат към някои повече, а към други по-малко. Те не се прилагат към някои винаги, а към други понякога. Те се прилагат към всички. Това е обещанието на Европа, че можем да гарантираме гражданите да бъдат свободни, да имат свои убеждения, културни, религиозни, да се придържат към своите идеи за щастие, например, или за добър живот. Уважаеми депутати, с този цитат на канцлерката Меркел в сърцата си, Искам да говорим за това как живеят ромите, които е обект на нашия разговор днес. Както знаете, ромите живеят в маргинализирани общности. Те са един от най, една от най-уязвимите групи, които бяха засегнати също много от пандемията. Съществуващото неравенство а, се осложни постоянно неравенство, изключване, дискриминация се виждат сега много повече. Европейската комисия е запозната с този факт, посредством различни съобщения е реагирала и сме направили всичко възможно, за да може да има бърза намеса. Ще продължим да наблюдаваме и да изпращаме конкретни действия или да извършваме конкретни действия, които отговарят на нашите отговорности. Ние в комисията отговорихме още в самото начало на кризата с пандемията, заедно с комисарите Криакидес и Шмидт. Аз писах на държавите членки, като подчертах, че са нужни конкретни мерки за най-уязвимите групи, включително ромите, в контекста на кризата с коронавирус. Освен това, заложихме различни инструменти, които са отговор на кризата, които предоставят подкрепа на уязвими групи, като например ромската общност. Никой не би трябвало да понася по-голямата тежест от тази пандемия, в никакъв случай уязвимите групи. Не само економическо и здравословно е въздействието на тази криза върху ромите. В някои държави членки, и наистина е изключително ми неприятно, че трябва да го кажа, роми са били описвани като заплаха за общественото здраве по време на кризата. Срамно е това. Пандемията показа една дълбока дискриминация и омраза срещу тези общности – Европейската комисия заклемява всички форми на стигматизация и специално отношение към ромите или изкарването им за по някакъв начин виновници. Това противоречи на нашите ценности и върви срещу основните принципи на нашата демокрация. Европейският съюз има правни инструменти за борба с дискриминацията, включително дискриминация, която почива върху етнос а, и имаме съответен документ за борба срещу такъв тип престъпления на омразата, включително омраза срещу ромите в думи и в действия. Директивата за расовото равенство забранява дискриминацията на базата на етнически или расов происход – и в основните аспекти на живота. Ромите като етническо общество обще, като са сред тези хора, които са защитени, както и други. И ние сме длъжни да прилагаме тези документи. Също така обаче знаем, че законодателството е едно, а ефикасността на това законодателство, въздействието върху живота на хората е нещо друго. Законодателството само по себе си никога не е достатъчно, в което и да е сфера. И за това трябва да направим много повече. Наблюдаваме дали държавите членки спазват директивата. Има три процедури за нарушения, които текат срещу държави членки. Те са свързани с сегрегирането на ромските деца в училищата или прекаления процент ромски деца в училища за деца с умствени проблеми. Аз работя с тези държави, за да се прекрати това. И ще започнем нови такива процедури за нарушения, когато това е нужно. Дискриминацията и изключването на ромите изискват дълъг, дългосрочен ангажимент и цялостен подход – Както обявих, подготвяме амбициозна инициатива след 2020 година, стратегическа рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 година. Това ще покаже и новите подробности, които излизат след кризата с коронавируса сред маргинализираните ромски общности. Планирам да изляза с подновената инициатива по-нататък през годината. Искаме силна, амбициозна стратегия, която да е всеобхватна. Твърдо съм убедена, че надграждането над констатациите след на рамката 11-20 година, ще трябва да се съсредоточим повече върху насърчаването на равенство сред ромете, като се борим с настройването и отрицателните отношения към тях, както и приобщаването им социално-економическо. Трябва по-добре да отразим и многообразието сред ромите и да покажем как те могат да участват и е нужно партньорство с тези общности. Гражданското общество, както и всички други заинтересовани страни. Трябва да насърчаваме съсредоточаване върху равенство на ромите и включването на ромите във всички основни политики. Трябва да се работи също така за подобрено събиране на данни, наблюдаване на напредък, ясни цели, индикатори, за да се покаже ефикасен напредък и да се учим от политиките до сега. Ужасяващите последствия от тази пандемия върху ромските общности показаха и нуждата за ясен ангажимент от всички заинтересовани страни, за да можем заедно да вървим напред, като участват и самите роми в този процес. Ромите имат нужда от постоянния ни ангажимент и усилена работа. Убедена съм, че заедно можем да направим много, за да подобрим и да променим обществата си. Заедно може да постигнем повече. Повече приобщаване, повече равенство, повече справедливост, повече участие, пак казвам, за тези общности в Европа. Благодаря ви. Thank you very much, Madam Commissioner. Много благодаря. Сега от групата на НП колегата Палък за една минута и половина. Важени колеги, важена пани комисарка, благодаря, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, уважаема госпожо председател. Време е да се посочи, че през последните два програмни периода бяха постигнати съвсем скромни успехи по отношение с огромните финансови средства, които бяха вложени през октомври. Трябва да започне новата европейска инициатива за ромите е, с е, хоризонт до 2030 година. Тази инициатива трябва да бъде по-ефективна и ориентирана към повече резултати. Необходими са ни конкретни резултати. В много държави членки се наблюдават е, проблеми от економически характер и със сигурност ще трябва да се концентрираме върху онези държави членки с голяма популация, с голямо ромско население и там, където това население живее в много тежки условия, да речем липса на достъп до питейна вода. И така ромите трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решение и това трябва да стане неразделна част от нашата работа. Ромите са европейски граждани. Те представляват огромен човешки потенциал и економически потенциал също. Трябва да признаем, че ромите в Европа са изложени на институционален расизъм от страна на полицията. Също и деца са обект на подобни посегателства. За мен, като част от рамската общност, мога да кажа, че много често съм бил изложен на подобни действия. Въпреки, че мога да посоча, че като че ли има неспособност да посочим проблемите с истинските им имена, онези проблеми, които водят до расизъм в Европа. Европен и социалисти и демократи. Благодаря, господин Полък. И сега от името на социалистите и демократите, заповядайте, госпожо Инсир. Фру Талман, det är uppenbart att allt för Благодаря ви много. Очевидно, твърде много европейски държави не изпълняват всички изисквания на Европейския съюз във всички обстоятелства. Е, Европа и има отговорността да окаже натиск с цел изпълнение. Говорим за дискриминация на работното място, дискриминация на пазара на жилищата, в училищата и в диалога с различните органи. По-младите, особено жените, възрастните, очевидно са изложени на страдания в обществото. И сега нещата се влушават с епидемията – и мисля, че по принцип е необходимо а, да се направи нужното. Стига толкова. Нужно е да живеем в свободно, равнопоставено общество. Няма място за дискриминация. Какво сме направили до сега не е достатъчно. Мисля, че е ясно, че трябва да разполагаме с стратегии, но и измерими цели. Необходимо е да предприемем конкретни действия, не само да имаме планове за действие. Благодаря. Сега давам думата на господа Донат. Заповядайте. Благодарение, Благодарение на политиката за ромите е, дълго време загубихме вече поколения, поколения и затова се засилиха и разликите. Много страни като че вече не дават много възможности децата роми да подобрят живота си и да имат по-ясен прът. Те са най-засегнати всъщност тези деца от случващото се. Ако мислим за обучението, за дискриминацията при обучението, също това трябва да се вземе предвид. Много остават без възможност всъщност по този начин да намерят добра работа поради пречките с образованието. Мисля, че конкретоспособността на страните спада заради това и фондовете до сега заделени, като че ли не бяха харчени достатъчно добре и не отиваха правилно. Ако си мислите, че ключа е само повече пари, не. Нужни са политики, нужни са конкретни действия, затова следващите 10 години в политиката трябва да мислим най-вече за тях, в крайна сметка вече бе представена една стратегия, но всъщност този етап трябва да направим нещо ние, тъй като те няма какво да направят самите. Отношението към тях също трябва да се промени и правителствата трябва да работят в тази посока. Равни са равни възможности, стига сме говорили, нека да действаме. Благодаря ви а, давам думата на колегата Тардино. Благодаря. Трябва да спазваме законодателството. Когато е необходимо обаче, трябва да спрат всички злоупотреби. Иван Павел II говореше за това, говореше за приобщаването. Той говореше за един процес, където има и задължения, има и права. За съжаление, сега обаче, е, като че ли отхвърляме тези хора пред нашите ценности и нашия стил на живот като това да приемеш другия, все едно е да промениш себе си. Това се случва при ромите в нашата страна. Това доведе също и до криминални групи. Всички сме регистрирани, а те като че ли не, децата остават на улицата, трябва да просят и не ходят и на училище. Ето тук точно трябва да се намесва държавата, трябва да се бори с влушаването на живота. Стига лицемерие, трябва да се спазват законите. Не би трябвало да заличаваме разликите между хората, всички сме различни. Благодаря ви, госпожо Тардино. Благодаря, госпожо Тардино. Сега давам думата на Роман от групата на Зелени. Уважаеми колеги, този дебат е изключително нужен. COVID-19 наистина направи видими последиците от антициганизма. Отново виждаме насилие на полиция срещу роми. България, Румъния, Словакия можем да посочим. Виждаме как хората, които са затворени в кварталите си, имат недостатъчен достъп до хранителни продукти, вода и проче. И в Германия имаме свидетелства за подобни постъпки. И това всъщност става въпрос за а, разрушаването и на един паметник от Холокоста заради трамвайна линия. Аз съм докладчик по този въпрос. И Искам да изразя ясно нашите искания за бъдещите политики в Европейския съюз за ромите, да се идентифицират кои са истинските бариери. Нужен е нов подход. Трябва да се борим срещу антициганизма и социалното изключие, изключване. Е, трябва да се постигне включване на всякакво ниво на управлението чрез законодателство на ромите на местно и национално, регионално ниво. И трябва да има нужен бюджет бюджет, който да е заделен съответно във връзка с следващата рамка. Аз съм Синда. Аз съм син на преживял Холокоста. И аз зная как е, точно се чувства е, расизма и не бих искал никой да понесе онова, което аз и моите хора понасяхме ежедневно. За съжаление, в този парламент става свидетели и на расистски е, изказвания. Господин Джамбаски, господин Орин, много моля, спрете се за малко и поставете се на нашето място, попитайте се как бихте се почувствали, ако сте изправени пред рас... расизъм? и насилие. Уважаеми колеги, не само COVID-19 съществува в Европа, а пандемия, която е и още по-опасна – расизъм. Ние накрая сме готови да се изправим срещу тази реалност, да коригираме тази несправедливост. Благодаря ви.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 и са наистина а, маргинализирани в Европа. Не се обръща внимание на културното им наследство. позовавам се на думите на полски учен, който работи в тази област. Той вярва, че те се нуждаят от достойно отношение. Мястото, където аз произхождам, има много роми и често засягаме ромската култура. Говорим също така и за каруците, говорим и за творчеството и на културното наследство. Моя роден край също е и край на международни културни фестивали. Включително господин Едвард Дембицки, поет, който скоро навърши 65 години творчество – така че ние уважаваме ромите и аз твърдо вярвам, че изпълнението на програмите в другите области на социална активност възоснова на задълбочени познание на тази етническа група е правилният начин, начин да помогнем днес на ромите. И с други думи – тук не става въпрос за това да се използва едно решение за всички за интеграцията на ромите в местните общества. Трябва да уважаваме техните характеристики, които са различни, да изчуем и техните гласове, освен това. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Сега давам думата на госпожа Дели, Клер Дели. Благодаря. Мисля, че мога да говоря точно по тази тема в тема, когато Айлин Флейн беше първия такъв номад, който влиза в нашия ирландски парламент. Трябва да се защитява също и позицията други, да речем за репродуктивните права защитава тя. Те са много важни, особено за такъв тип номади или пък за ромите, тъй като те са обект на изключване. В България, например, ромите биват сегрегирани и получават по-лошо обслужване. В Унгария, в други не получават средства, биват принуждавани принудително да извършват аборти. В моята страна пък също срещу такъв тип номади, пътуващи, има лошо отношение. И нашата комисия в парламента не е заседавала по този въпрос 10 години. Може да имаме стратегии, но имаме нужда от прилагане на практика, ако ще постигнем равенство. Много ви благодаря, госпожо Дейли. Сега давам думата на отделните депутати. Първи е Михайла, Мишхайла Шойдрова. You, благодаря. Уважаеми колеги, задавам си следния въпрос – защо продължава това положение? Е, ромите продължават да живеят в гета. Има толкова много бедност и безработица. Мисля, че трябва да се стигне до промяна с участието както на обществото като цяло, така и на ромите. Благодаря също и на колегата. Наистина той ем, осъзнава всичко това. Много активно работи и е, има водеща роля. Мисля, че водещото да раз, в борбата е, да разбием този порочен кръг е образованието, защото младите хора но имат нужда от подкрепа на а, тяхното общество, но трябва да изключим целенасочения расизъм. Трябва да подкрепим тяхната амбиция. Европейския съюз, държавите членки трябва активно да подходят. Добро образование, подкрепа за а, родителите, които да бъдат активни, да имат работа, е пътя, по който може да се разбие изключването на организацията и да се подпомогне интеграцията. Благодаря. Благодаря. Малко изоставаме от графика си, така че моля, придържайте се към времето за изказване. Милан Бриклец има думата. Благодаря, госп... Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Всички и трябва да проявят отговорност за това, за ромите, не само държавите членки. 80% от тях живеят под линията на бедността. Почти няма напредък при премахването на структурната дискриминация. Нужна е цялостна стратегия. Съществуващата рамка Предишната имаше някакъв успех, но не. Многообразието в тази общност е важно. Те живеят в различни а, среди. Трябва да се подобри състоянието им. Трябва и да а, не се приравнява социално-економическото им положение с културата ми. Накрая трябва да ги приобщим във всички етапи на развитието на стратегиите. В, стратеги... в Словения имаме цял клуб на такива хора с добро образование. Благодаря. Kiitokset edustaja Brles. Жаме edustaja е, Jamet, France Jamet, yksi minuutti, olkaa hyvä. Уважаеми колеги, защо трябва да се влагат още повече средства днес в стратегия за ромите? Вие като че ли не е, преобръщате тази ситуация, която е основно от културен характер. И е, всъщност е, ние не можем да подкрепяме нито разходите, нито отговорността. Ние във Франция имаме около милиони е, хора, които са безработни. И е, Всъщност е, материалната ситуация още повече се осложнява с COVID-кризата. Как да обясним на нашите съотечественици е, как а, можем да обясним а, а, като хора, хуманисти, че а, те, тези а, хора а, получават още повече средства, още повече време за интегрираме на едно население, което изобщо не желая да се интегрира. Предвид а, кризата, през която а, преминаваме в момента, ние трябва да направим нашия избор и то е да защитим французите. Thank you. Сега следващият от списъка на ораторите. За съжаление не се говори в микрофон. Какво прави а, всъщност по този начин колегите? Какво правят? Мисля, че трябва да и изтрием всичките речи, които са направени до сега от а, а, независимите наистина, защото не бива това да поднасяме като отношение. Благодаря. Това наблюдение е отразено, но трябва да помним, че депутатите трябва да уважават един друг, себе си и също така госпожа Жаме може би сте казахте нещо, което е обидно за други, но да не забравяме взаимното уважение и достоинството. Продължаваме. Продължаваме. Давам думата на Ангел Джамбарски. Забележка за поведението на колегите от тази част на залата, която си позволяват да отправят недопустими забележки към членове на Европейския парламент. Санкционирайте ги, или аз ще поискам извинение и от тях, и от вас. Това е първо, не спазвате правилника. Второ, уважаеми колеги, част от вас се упражнява да казват, че в България имало дискриминация. Честно казано, не бих коментирал това, защото повечето от вас не знаят къде е България на картата. Нямате никаква представа за какво говорите. Говорите на Изус, както обикновено. Но искам да ви покажа всеки един от вас и да ви поканя. Елате в България да ви покажа как се живее в едно малко населено място, където възрастни хора са тормозени непрекъснато от битова етническа престъпност. елате да видите тези които защитавате. елате да видите какви неща говорите и докажете и покажете какво правите наистина. и сега понеже си чух името тук от някои колеги уважаеми колега вместо да ми клатите глава нагоре надолу кажете ясно като мъж станете и кажете обвинявате ли ме в нещо? защото ако ме обвинявате в нещо ще ви дам възможност да докажете в съда своите обвинения ако не го направите то това би било много страхливо и много позорно. трябва да се срамувате. благодаря ви. Е, трябва да поискам ред в залата. Сега това не е дебат. Всеки си има време и му се дава времето. Me, uh, Много се извинявам. Ако имате някакво оплакване на базата на правилника, може да се оплачете пред председателя. И продължаваме, продължаваме. Не се ползва микрофон от ораторите. Много се извинявам, господин Джамбаски можете в края на дебата да направите лично изказване. Сега продължаваме нататък. Много ви моля също да уважавате и председателстващия. Чета ви процедурния правилник. Можете да направите, и слушайте ме, моля ви, можете да направите лично изказване в края на дебата, но не сега. Сега продължаваме с следващите оратори. Ще дам думата на господин Винче за минута. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми колеги а, ние като държави членки се провалихме пред а, ромите и като институции. След а, декада от такива стратегии, нека да ви припомня, че всяко трето дете живее в дом, в някой, който е бил гладен поне веднъж предния месец. Няма какво да отричаме тези факти. Древните гърци ни казваха, че е диаболично да продължаваш да грешиш. Европейския съюз може да даде необходимата структура, стимули на държавите членки, за да престане това бездействие. В Централна и Източна Европа трябва да дадем основен приоритет за глада, бедността и лишаването от жилища. След това образователни стратегии са нужни за ромите, включително професионално обучение, образование и образование за възрастни. На трето място по-добър достъп до пазара на труда. Във всички наши общества трябва да направим много повече, за да се борим дискриминацията, да информираме обществеността за случващото се, да намалим а, с, а, това, което се случва с тях. Благодаря ви. И аз ви благодаря. А сега се обръщам към комисаря и давам думата на госпожа Дали. Много уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря, че споделихте вашето мнение днес. Благодаря за отдадеността и подкрепата на Европейския парламент за каузата. В новата стратегическа рамка ще може да се лансира ефективно е, равнопоставеност, интеграция, участието на ромите. Ще работим срещу а, а, антициганизма да можем да го предотвратим, е, да предотвратим бедността и е, маргинализацията и да можем да овластим ромите, за да могат да участват, да има сътрудничество, да има доверие. Освен това ще бъде много важно да се увеличи е, действителният достъп на ромите до интегрирано висококачествено образование, качествен и устойчив начин на труд – и също така десегрегация при жилищното настаняване и социалните услуги. Крайно време е да се затвори социално-економическата пропаст между ромите и неромите, имайки предвид всичко това. Приветствам факта, че германското председателство е, на Европейския съвет постави в дневния си ред темата за интеграцията на ромите – отново благодаря на канцлер Меркел за ангажимента и за равнопоставеност и много ясно в е, встъпителната реч на председателството да засегне тези въпроси вчера тук. Освен това, разчитам на подкрепата също така и на парламента за работата, която ни предстои. Благодаря ви. Kiitokset комисари Дали. Благодаря. И сега бих желала да дам думата на господин Рот. Президентен. Господин Рот, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми членове на Европейския парламент. Радвам се, че участвах днес в този дебат. От този дебат е видно, че ние до голяма степен споделяме едно и също мнение и знаем колко трудни са задачите, пред които сме представени. Но ако успеем да ги изпълним с голяма смелост и с голяма ангажираност, аз съм сигурен, че до края на годината ще имаме стратегия, от която всички ще излезем по-силни. Ние като председателство искаме да дадем конкретен принос, искаме да организираме конференция и се опасявам, че при настоящите условия тази конференция ще бъде виртуална. Но тя ще предложи още един шанс за обмен на мнения тук в парламента и в другите институции, особено е, с тези, които са непосредствено засегнати. Аз е, съм малко очуден е, от нещо, което чувам не само тук. Става дума за отношение към ромите и е, това отношение не включва гостоприемство, защото повечето роми са граждани на нашите страни. Те се ползват от същите права, ползват се от същите права, имат същите задължения като нас, те не са гости, така че това може би е известна степен дискриминация, когато ромите биват сегрегирани и изключвани от едно общество на свободни и равни хора. Между другото, уважаеми дами и господа, тук не става дума за привилегии, става дума за нещо съвсем просто. Става дума за равни права и е, равнопоставеност. Равни права за 6 милиона граждани на Европейския съюз. И трябва винаги да е ясно, че е, атаките срещу ромите винаги са атаки срещу европейските ценности и нашите принципи. Аз благодаря много на депутатите, които още веднъж изтъкнаха, че в този дебат трябва да заложим на окоръжаване. Ромите не са само фактори, които носят проблеми. Точно обратното е вярно. Те са част от нашето общество и е, всъщност те ни обогатяват. В Берлин е, имаме един Европейски ромски институт за култура и изкуство и е, там имаме много положителен опит. Искаме да покажем, че е, чрез дейността на този институт е, много ясно се вижда, че ромите са част от нашата културна идентичност и е, ние трябва да имаме предвид при тази стратегия, че става дума за нещо обогатяващо, за много шансове, които свързваме с ромите. И, уважаеми колеги, уважаеми депутати, не става дума само за пари. При стратегията говорим не само за финансови средства, става дума за нашето отношение към най-голямото етническо мълцинство в Европа, в Европейския съюз. И е, до толкова аз си пожелавам също и предвид е, а дебата за антирасизма, който се води в целия свят и в частност в Европа, че е, изречението е, Black Lives Matter да бъде последвано от изречение Roma Lives Matter. Това би било моето най-голямо желание. Благодаря ви за дебата. Eh, Много ви благодаря, господин министър Рот, за това изказване от името на съвета. Господин Джамбаски е, спомена член 103 би искал ще протестира срещу коментар, който бе направен днес, срещу него. А, но аз искам да кажа, че ще ви дам думата за а, 3 минути. Заповядайте. Искам първо да се обърна към представителя на комисията и да му кажа, че когато отделя един цвят и един живот и казва, че само едни животи имат значение това също е расизъм. Когато казваш, че само едни животи имат значение, това е расизъм. Или защитаваш всички животи, или нито един, ако не искаш да си расист. Но, уважаема госпожо председател, взимам това обяснение, за да кажа следното. Днес чух в тази зала от двама колеги обвинения. Обвинения в расизъм. Това е сериозно обвинение, тежко обвинение. То се доказва в съда настоявам уважаема госпожо председател да получа пълен видеозапис с твърденията на тези колеги които ни споменаваха и мен и колегата отзад и твърдяха че ние сме расисти за да можем да им дадем възможност съдът да докажат своята правота. така би трябвало да бъде. настоявам госпожо председател да накажете тези колеги защото колегите отляво спекулират със свободата на словото. те винаги се опитват да ни обвиняват в нещо и смятат, че, са, че имат право да ни обвиняват. Аз не мисля така. Аз мисля, че всяко мнение на всеки един избран човек би трябвало да тежи еднакво. Бъркам ли? Би трябвало да не бъркам. Би трябвало да тежи еднакво. И когато някой смее да се обади от тези банки там скрит и да нарече някой, ма ти си расист, е чудесно, докажи го. Застани с лицето си и докажи това, което твърдиш. Аз твърдя, че колегите отляво, болшевики, марксисти, хора които симпатизират на комунизма всъщност злоупотребяват и те трябва да носят отговорност за своите думи. и в момента продължават да подвикват и в момента продължават да не уважават правото на обяснение. и още нещо понеже чух много от тях да говорят за българя аз твърдя че повечето от тях не знаят къде е българя на картата и не са били никога в българя. и аз твърдя по темата че мога да ви покажа десетки български граждани прекрасни български цигани. прекрасни! те ви се присмиват и не желаят да ги представлявате. да не желаят да ви представлявате. да да да да не желаят те вие да ги представлявате защото те са вписани в българското общество. те са прекрасни български граждани. прекрасни! прекрасни български граждани! ако имахте малко възпитание нямаше да ме прекъсвате. въпрос на възпитание и на уважение. every voice matters. Everyone, every opinion matters, I believe so. Ако... Всеки глас е важен. Ще да има поне правото някой да се изкаже и да довърши едно изречение. Тези хора злоупотребяват. Настоявам да накажете колегите, които ни обвиняваха, моля ви. Накажете ги. И настоявам да получим пълния запис, за да можем да ги заведем в съда и да докажат своята правота или не. Благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави. All life matters. Всеки един живот е важен. Господин Джамбаски използва правото си на лично обяснение, забележките направени по него и ние като председател ще поискаме, разбира се, да направим оценка на казаното и ако е нужно, ще има реакция от председателя. Продължавам нататък към следващата тема ще говоря на фински. Имаме дискусия пред себе си за регламент на съвета, за защита на бюджета, що се отнася до върховенството на закона. Първо ще дам думата на съвета. Господин министър Род, заповядайте. Vielen е, herzlichen благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Позволете ми в началото на моето изказване да установя нещо, да покажа нещо ясно, което изглежда, че се разбира от всички, но все пак искам да го кажа. Европейския съюз не представлява на първо място вътрешен пазар или парична общност. Ние преди всичко сме общност на ценности и правна общност. Тези принципи, които са базирани на нашите е, договори и са част от тях, ни обвързват всички. Благодаря много, уважаеми депутати, че ми давате възможност да ви информирам за актуалното състояние на преговорите в съвета за регламента за защита на бюджета на Европейския съюз е, при е, големи пропуски във връзка с принципа на правовата на върховенството на закона на правовата държава. Това всъщност беше част от политическия пакет. Това е един пакет, който комисията прие през 2018 година във връзка с първата МФР. И като такъв този пакет ще бъде разгледан в рамките на преговорите за многодишната финанса рамка. През ноември 2018 година беше започнато подробно проучване на това предложение на комисията. Виждате, от тогава измина много време и всъщност два от елементите са много проблемни за съвета. Първо, връзката с върховенството на закона и след това как да се гласува, за да бъде бъдат приети мерките. Съгласно виждането на председателството, без политически санкции от страна на съвета не може да се постигне напредък в тази сфера и за това това беше включено в процес на преговори, е, схема, която беше изготвена от австрийското председателство, румънското председателство продължи след това основните елементи, като е, представи пет е, компромисни предложения на председателството, които са свързани както с политическо ниво, така и с конкретно ниво в съответните области. И всъщност това се отразява и в доклада за напредъка на румънското председателство. Председателят на Европейския съвет си постави за задача да получи е, ясна представа за това как е, държавните и правителствени ръководители в рамките на обсъждането на МФР е, какво е тяхното становище всъщност за предложението на комисията и е, всъщност към края на 2020 година трябва да бъде представен проект на заключение на съвета и е, това като процес, знаете, продължава още без е, Европейския съвет е, да е проучил съответните елементи, да е направил детайлно проучване, няма много възможности да продължим да работим по същество. И е, докато и когато бъдат на лице тези политически е, задачи, е, зададени от съвета, председателството веднага ще започне работа по законодателния текст, за да могат преговорите с Европейския парламент да започнат възможно най-скоро. В тази връзка председателят Мишел вчера ви информира за подготовката на е, предстоящо заседание на Европейския съвет. Тъй като е, предложенията са части от общия пакет по МФР, трябва да се погрижим в рамките на редовната законодателна процедура да бъдат обсъдени всички аспекти, да няма забавене, така че Европейският парламент да може да даде своето съгласие да има достатъчно време. За това, знаете, това е доста трудно досие и за това се изисква много голяма прозрачност по отношение на разговорите в съвета и парламента. Благодаря, господин министър Рот. Сега давам думата на представителя на комисията, комисар Йоханес Хан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа и госпожи, следващата седмица срещата на върха е нещо много важно, както знаете, е, за всеки един от нас и всички в държавите си е, сме почувствали вече как пандемията с коронавируса промени ежедневието ни. Сега Европа наистина има много по-голямо значение за всички, защото хиляди, стотици дружества са засегнати и всички те завишат, както и гражданите, от нашия план за възстановяване. Всяко едно евро, което ние инвестираме в общия ни европейски бюджет, трябва наистина да допринесе към истинската инвестиция в бъдещето ни. И сега наистина очакването е, че ще се защитят интересите на гражданите и на Европа. Регламентите и регламентирането са нещо много важно, така че аз високо оценявам оценявам сегашния дебат преди срещата на върха? Три неща. Първо, когато има а, широко разпространено на зачитане на принципите на правовата държава, имаме нужда от ефективен инструмент за защита на, средств, на парите на гражданите. Това е нещо много важно, за да се изгради механизъм за защита на бюджета. Освен това, на второ място по този начин се защитава и бюджета на Европейския съюз, напълно съобразно с договорите и това е един механизъм в рамките рамките на седми член от договора. И на трето място, механизма да бъде е, прозрачен, за да може да се защитава наистина е, ефективната стопанска дейност. И много важно е да се има предвид, е, че трябва да се разглежда конкретната обстановка в съответната държава членка. Това е нещо много важно и това е политиката на съвета и на комисията. Трябва да има и ясна фактология, когато става въпрос за разглеждане на подобни въпроси въпроси. Благодаря на парламента за подкрепата за предложението на комисията. Благодаря за е, тази резолюция април 2019 година. Казаното парламента се отбеляза от всички, за да може наистина да се защити крайния потребител, бенефициера. Много важно е в крайна сметка да не се плаща за недостатъците е, при е, принципите на правова държава и широко разпространено незачитане на тези принципи. Важно е да има ясен, искрен, е, прозрачен механизъм, за да може да се гарантира добро управление. Ноември 2019 година Комисията по бюджет вече взе решение да влезе в интеринституционални преговори за съвета. Надяваме се, че съвсем съвсем скоро ще започнат е, тристранни се срещи е, в рамките на германското председателство. Наистина удоволствие беше да изслушам и е, изказването на представители на съвета. Изключително важно е да се постигне до съгласие, което може да гарантира ефективност на амбициозното предложение, да се защити нашия общ бюджет. Това е наш общ интерес това е основна практика и цел на преговорите по МФР и времето ни притиска. Така че в крайна сметка много важно е споразуменията по МФР да можем да постигнем лятото, за да можем да дадем подкрепа там, където тя е нужна. Да, много е амбициозна тази цел. Разбира се, трябва да работим много бързо, безпредседентно бързо. Но и времената са безпредседентни, така че всички знаят, знаем, че трябва да изпълним задачата си, защото в интерес на всички много ви благодаря. Благодаря. Господин. Благодаря на комисара Хан. Сега давам думата на политическите групи. Първо Петри Савама. Сърдечно добре дошъл, господин Савама. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Род, Уважаеми господин Хан, преди година и половина Европейският парламент постигна позиция по регламента за защита на бюджета, когато става дума до, за върховството на закона. Този механизъм ще бъде огромна стъпка напред. Даже скок ще даде възможност да защитим своите ценности – както и парите на дънакоплатеца от злоупотреби и измами. Този парламент има ясна позиция. Имаме нужда от силен механизъм за върховенството на закона. Притеснително е, че информацията, която сме получили от съвета, показва или поне се усеща, че все още има спорове в съвета, дори по основната идея на този регламент. Ние, като Европейски парламент, призовахме парламент, е, съвета да участва в е, разговори по този въпрос. Подчертахме, че не само просто ще приемем нещо, за което те са се разбрали, без да протекат истински преговори. Така че въпросът към съвета си оставя дали вашата амбиция ще отговаря по висота на нашата. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Сарвама. И сега давам думата на другият оратор, който е и докладчик, госпожа Гардия Забал Рубял. Благодаря, госпожо председател, уважаеми комисар Хан, господин министър Вулт. Радвам се много да чуя от вас, че председателството на съвета си поставя за приоритет също и защитата на основните права. Ние се присъединяваме към това, защото върховенството на закона е един от новните стълбове на достиженията на европейското право и на Европейския съюз. Ние сме съюз на правото, на правата и на ценностите. Това го посочихте съвсем основателно и искам само да посоча, че това е не само приоритет като тема за Европейския парламент, а неотменно условие за доброто протичане на преговорите по бюджета през следващите месеци. Европейския парламент вече ясно изрази позицията си по предложението на комисията не само да се спазва принципа за върховенство на закона, но и на всички аспекти, които са свързани с това и за които държавите членки са се задължили при тяхното присъединяване към Европейския съюз, солидарност, борба срещу нелоялна конкуренция и други подобни принципи, които трябва да бъдат спазвани. Госпожа федералният канцлер Меркел вчера посочи, че ние трябва заедно да направим Европа отново силна и че трябва да работим заедно. Ние сме готови за преговори с съвета. Аз бих казала, че преговорите със сигурност трябва да се състоят и те ще имат резултат. Ние трябва да преговаряме, а не само да киваме утвърдително на предложенията на съвета. Необходими са ни преговори, за да изградим тази обща Европа, която да защитава основните свободи и основните ценности. Благодаря на госпожа Гардия Савал Рубял. Сега за а, Обнови Европа Мориц Кернер за минута и половина. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, Госпожа федералният канцлер в своята реч апелира силно към а, основните права в Европейския съюз. Това беше правилно и беше добро. Обаче изисква и а, последователна позиция на федералния канцлер и на срещата на върха да се застъпи за върховенството на закона, защото Европейския съюз е общност на ценности, а не само общ пазар. И с преговорите в съвета, ако ние не не постигнем напредък тук, това се превръщат все повече и повече в празни думи. Имам предвид общността на ценности. Господин Рот, вие много добре представихте преговорите в съвета. Аз ще обобщя съвсем накратко. По принцип може да се каже, че държавите членки при механизма за правовата държава не са единни по два елемента. Всъщност, не е необходимо това само да се посочва в съвета, просто да се е, приемат средства и след това да се потъпкват европейските ценности. Не трябва да се наказват гражданите в съответните страни, а да се гарантира, че европейските пари не потъват в тъмните джобове на корупцията, точно в тези джобове, които е, са на най-големите врагове на Европа и потъпкват европейските ценности. Това трябва да гарантираме и за това като Европейски парламент, ние отправяме силен апел към съвета. Огромен шанс на срещата на върха е, е при обсъждане на бюджета да се погрижим е, тези, които потъпват принципите на правовата държава в Европа, да получат червен картон. Благодаря. Sitten identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä е, сега е, за групата Идентитет и демокрация Никола Б. За една минута. Ето сега водим наистина един много важен дебат, е, но нека да си спомним за Малта, за Словакия, където бяха убити и журналисти. Именно борбата срещу корупцията. А сега искате наистина да се подходи структурно на европейско ниво. Е, и имате предвид Полша, Унгария. И по този начин може да се развие, както казвате, легитимна демокрация, нещо, което в крайна сметка е, може да се излекат конкретни поеки, полуки. И когато става въпрос за шантажа с непод... невъзможния за издържане шантаж с миграцията, когато става въпрос за крайен екстремизъм, наистина в крайна сметка пред няколко години господин Дюпон Мореди, новия министър по правосъдието, и изиска премахването, заличаването на основната опозиционна партия в Франция. Подчертавам това. Това е действие срещу волята на народа. Благодаря много. А сега от името на зелените Даниел Фройнд. Uh, Благодаря, Хайди, скъпи Михаил Рот. Миналата седмица бях в е, една кухня за бедни в Будапеща и срещнах някой от съратниците на Орбан. Те помагат всъщност на най-бедните, на тези, които са нападани най-много от Фидеш бежанци и бездомни. И господин Ивани всъщност посочва, че се бори за основните права. Той всъщност е заличил всички, зачакнал е всички публични средства, опитал се е да разруши неговия живот. Това е нещо като мафия. И господин Ивани не е единствен. Всички, които критикуват, получават подобно отношение. Те просто са наистина обект на измъчване и мафиотската държава режима на Виктор Орбан вече не допуска опозиция. През последните години нямаше нито едно интервю, нито едно телевизионно шоу, където да са поканени представители на опозицията. И междувременно бандата на Орбан се обогатява непрекъснато. Неговият зет, неговото семейство, неговите съратници стадаха вече милиардери. А Орбан се изстрои стадион пред дума и а, други също железни съюзницата Орбан. Е, и е, всъщност, Михаил, ролята на германското федерално правителство в цялата тази история е срам на водещите е, новини за Deutsche Telekom. Всъщност посочват, че много средства бяха изразходвани неправилно. Имаше и блокиращо мълцинство. И ако да речем Говорим сега за фонда за спасение и за МФР са последния шанс да се спре това разграбване в Унгария, последен шанс е да покажем, че ние не преговаряме за ценности и също така да покажем, че не могат да се изразходват средства без контрол и санкции. Много ви моля, имайте това предвид следващата седмица на съвет. Благодаря. Сега от името на Екаре. Госпожа Вишневска. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо председател, дами и господа. Така е, наистина ние подкрепяме инициативи за върховенството на закона на европейско ниво, които обаче отговарят на учредителните договори, на буквата на закона. Трябва да се вземе предвид, че Европейския съюз работи в рамките на компетентностите, които държавите членки са му дали с учредителните договори, за да се постигне определена цел. И всяка една компетентност, която не е дадена в тези договори, си остава на ниво държави членки. За съжаление, този новопланиран механизъм, който комбинира бюджета с принципите на върховенството на закона, е неточен. Той не гарантира правна сигурност на държавите членки. Е, условията трябва да почиват върху конкретни, обективни, измерими, адекватни критерии. Не може да се използват а, някакви заплахи или фобии на левицата, които чуваме тук в парламента. А, предложения проект от текст не изпълнява изискуемите критерии. Той дава прекалено голяма свобода, прекалено политически е, не е економически, не е добре правно издържан. Благодаря ви. И аз ви благодаря и сега ще дам думата на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 Обратното на върховенството на закона е диктаторство. Затова върховенството на закона, правото държава е една от основните ценности на Европейския съюз и трябва да гарантираме да не се плащат пари на хора, на държави, които не спазват тези принципи. Това е наше задължение пред дънакоплаците. Ако няма истинска правна система, тогава няма как да знаем дали ще бъдат наказани престъпните деяния. Сега, когато е, приемаме фонда за възстановяване, Очевидно е, че някои от е, ползите ще бъдат е, насочени наистина към, може би, държави, където има подозрение относно правова държава. За това трябва да спазваме всички принципи на правовата държава и да следим за това. ако Европейския съюз не се придържа към принципите на правовата държава, тогава ние не сме вече общност от стойности нещо, което искаха основателите на Съюза да бъде много устойчиво и важно. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на Марио Фороре. президент. Благодаря, госпожо председател. Европа трябва да има законодателство, което да гарантира правовата държава посредством сигурни норми, които не дават възможност за лични решения. Това е една възможност, която може да се използва и за това искаме да избегнем използването за политически цели. Затова са нужни ясни правила с критерии за определяне на нарушаване на правовата държава. Те трябва ясно, пак казвам, да бъдат казани да почиват върху измерими индикатори превентивен мониторинг, който да почива на годишни сметки или годишно, годишни отчети. Не може да се налагат допълнителни ограничения на, на макро условия. Нужно е просто законност, сигурност и независимост на съда. Съответно, бихме подкрепили един текст, който е ефикасен инструмент да гарантира, е, че ценностите в Европа, ценностите на гражданите са опазани. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Фуроре. Сега давам думата на отделните оратори, които говорят в своя качество. Господин Здеховски е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Няма да злоупотребя с моята една минута да атакувам някого наляво, отляво или дясно. Защото наистина за това говорим, колеги. Винаги в крайна сметка е, срещу Фидеш. Но е, по този начин е, се отнема нашата легитимност към съвета. Нека бъдем единни. Това е важен принцип. Когато в една държава няма значение кой е на власт, няма да защитаваме партията. Няма значение от коя партия е личността. Важно е да спазваме принципа когато една държава вече не е, спазва у, основните човешки права, подобна държава не може да получи нашата подкрепа, що се отнася до получаване на средства и проче. Затова призоваваме в началото на преговорите да се обърне внимание на това. Нека да насочим усилията си именно към съвета, заедно да седнем на масата на преговори. Това е по-важно, отколкото дали и този или онзи е на власт в конкретна държава. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия оратор е госпожа Маргарида Маркес. Една минута. Е, благодаря, госпожо председател. Е, Рот, е, е и комбинам. Благодаря. На първо място ще благодаря на министъра. Аз знам, че държите много на тази тема, така че се надяваме да защитите правовата държава. Всяка държава, която влиза в Европейския съюз, трябва да отговори на така наречените копенхагенски критерии. Един от тях е зачитането на закона или върховенството на закона. Не може да го изоставяме този принцип, след като някой вече е станал държава членка. Това е съюзът, който искаме. Трябва да направим така, че да гарантираме така, защото финансовите средства на гражданите, които идват към европейския проект, се използват за европейски проекти. Имаме нужда от нов силен механизъм, който дава възможност да се действа, когато има нарушения на правовата държава, когато се защита защитават бенефициарите, спазват се е, правомощията на парламента, включително сферата на бюджета. И накрая трябва да опазим демокрацията и върховенството на закона, да гарантираме, че средствата на данакоплаците се използват добре в защита на европейски политики и ценности. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, колега. Сега давам думата на госпожа Каталин Чех. Благодаря, госпожо председател. Този нов бюджет е великолепен шанс за Европейския съюз накрая да започне да действа и да е, действа така, както говори, за да може европейските ценности да бъдат сърцевината в Европа. Това е нещо много важно. Е, в крайна сметка, механизъм е, за интелигентен начин на прилагане на условия е чудесен начин наистина да бъдат наказвани държави членки, които наистина е, и, и проявяват се, се, широко разпространено незачитане на принципите. В крайна сметка, много важно е да се да държи какво може да се направи, да се е, замразяват средства, да се пренасочват средства към други е, бенефициари, които са под пълен контрол на комисията, например. И сега да добавя нещо към политическите затруднения, нещо за което много често става дума в съвета. Казва се, че съществува конфликт на интереси между държавите членки. И това наистина може би е погрешно понятие. Да, има, но то е между държавните и правителствените е, е, е, ръководители. Министър-председател Орбан не е равен на Унгария, така че ще ми бъде интересно да разбера кой всъщност ще представлява съвета. Защото съвета би трябвало да представлява гражданите, не пеотата, малките предприятия, гражданите, хората трябва да бъдат наистина ползвателите на средствата отчита от комисията на фондовете. Така че, когато не се спазват европейските е, ценности, как можем да вярваме на тези хора, че ще изразходват правилно европейските средства? Отговорът е правилен. Наистина, не би трябвало да им вярваме. Не можем да им вярваме. Благодаря. Следващия оратор е господин Йохан Кухс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз мисля, че никой в тази зала не поставя принципа на върховенството на закона под въпрос. Е, върховенството на закона трябва да се спазва и се спазва наистина. Обаче това, което представлява проблем е свързането с е, върховенството на закона с един механизъм, който евентуално няма да действа за всички в еднаква степен. И тук виждам проблем, виждам противоречие и с другите принципи, да речем принципа за демокрация или принципа за субсидиарност. Ние трябва да внимаваме в борбата срещу отделни неща, срещу които наистина трябва да се борим. Е, има за това и съответни агенции, ОЛАФ, е, Европейската прокуратура, Сметната палата и така нататък. Та в тази борба ние да не стигнем до нещо като Лекс Орбан, което да обвързва всички, да е задължително за всички, но в крайна сметка да не постигне своята цел. Така че нека да внимаваме да не надхвърляме поставените цели в случая. Благодаря. Благодаря, господин Кус. Клара Пънсатил е обял за една минута. E Европейският бюджет трябва да бъде защитен срещу нарушенията. Но за да бъдем ефикасни, голямата част от държавите членки трябва да знаят, че това почива върху обективни критерии. Нарушенията на върховенството на закона могат да бъдат различни, но трябва да има някакъв минимален прак който да бъде признат от всички демократи. И той би бил задържане на политически затворници, например, което несъвместимо с върховенството на закона. Amnesty International и работната група на ОНЕ за произволното задържане казаха, че каталанските лидери, които Испания държи в затвора, са политически затворници и че те трябва да бъдат освободени. Испанските власти не спазиха това искане. Докато Испания продължава да не обръща внимание на ОНЕ и продължава тази битка срещу каталунското младсинство, върховството на закона не се поддържа в Испания. Уважаеми колеги, не може да се гледа само на изток. Върховството на закона се нарушава и на запад. И ако ви интересува въобще демокрацията и правата на човека, погледнете и Испания. Благодаря ви. И аз ви благодаря, колега. Сега давам думата на Моника Холмар. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, това, което в е, момента ми прави впечатление, че е, всеки е, си избира една страна, която не му харесва особено. А това, според мен, е неправилно разбиране на върховенството на закона. Върховенството на закона, според мен, означава да имаме еднакви стандарти и, скъпи господин комисар, да получим възможност, ако тези стандарти не се спазват без значение на партия или на конкурс, конкретно лице да могат да бъдат последователно вземани мерки и налагани санкции. За мен е абсолютно безразлично дали става дума за господин Мускат или за господин Орбан или господин Бабиш. Ние имаме различни партийни семейства, имаме различни проблеми в сферата на върховенството на закона. Искам съвсем ясно да посоча, че трябва да изпълняваме, да извършваме системен контрол, да проверяваме систематично как функционират въвеждат определени механизми на правовата държава, да проверяваме симптоматично как, например, се провеждат възлагане на обществени поръчки, дали има оговорки между отделни предприятия. Също така трябва да можем да обвържем всичко това в информационна система, така че да има смисъл да можем да проверяваме всичко чрез нея, а не само месеци наред да обсъждаме. Аз моля в случая да не се изхожда подхожда от гледна точка на партиите и политиката да се работи с стандарти и с мерки. Тогава вече към нас ще имат доверие. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата на заместник е, председател. Благодаря, госпожо председател. Тази важна тема защита на европейските ценности чрез финансови последици. Тя е много важна. Защо? Първо, защото всяка европейска държава се задължава да спазва тези ценности. И второ, за съжаление, тъй като вече това не се разбира от само себе си, много държави членки е, получават помощи от Европейския съюз, но не спазват принципите на правосъдие и разделение на властите. И трето, без върховенството на закона няма да може да функционира Европейския общ пазар. И четвърто, всички европейски граждани имат право техните средства като дънакоплаци, да не изчезват в нечи джобове. Ние трябва да бъдем отчетни пред тях. И всъщност има правителства, които не разбират друг език, освен езика на парите. Уважаемия комисия, уважаем съвет, вие можете да се радвате на подкрепата на парламента. Също така можем да изискаме и мониторинг в случая случая, но във всички случаи, е, ако вие пречите на този механизъм или го разводните, ще срещнете нашата съпротива защото ние искаме ефективна защита на нашите ценности и ефективна защита на гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Господин Хансен, една минута. Господин Кристоф Хансен, благодаря. Госпожо председател, господин Руд, господин Рейдър, пред повече от две години комисията представи едно предложение и от една година то е известно на парламента, но изглежда, че съветът продължава да изпада в сън и е, като че ли е, правовата държава и върховенството на закона не са били в толкова лошо състояние в някои държави. И е, мога да кажа, че това бездействие на съвета всъщност го превръща в съучастник на тези, които потъпкват нашите основни права. Всъщност това спазването на принципите на правовата държава е, трябва да бъде предпоставка за получаване на средства. И е, тези средства трябва да достигат до земеделските стопани, до всички, от които е, които се нуждаят, така че да нямаме такива безсрамни злоупотреби. Благодаря. Благодаря. А сега Лара Волтерс, заповядайте. Благодаря господин Род, уязвима е нашата европейска демокрация. Е, по стъпка по стъпка популистите разбиват е, правовата държава и принципите и а, е, субсидиите трябва да се разпределят равнопоставено, казвате. Но разбира се, в крайна сметка не бива да посочваме имена. В крайна сметка те правят всичко, така че в крайна сметка а, средствата наистина да бъдат разпределени а, тук там, където са нужни. Нужен ни е наистина механизъм, който да налага санкции, ако има злоупотреби. И държавите членки трябва наистина да отстоява този принцип. Независимо с какво се случи другата седмица, трябва да отстояваме европейската демокрация и правовата държава. И в крайна сметка не бива парите на накоплаците всъщност да захранват подобна корупция. Благодаря. Благодаря ви много. И последният оратор господин Отмар Карас, заместник председателю, заповядайте. Тъкмато Европейския съюз и ние сме част от е, една общност на ценности е позор, че държавите членки, които не можаха да се обединят около механизъм за правовата държава, сега искат да блогират гражданите и ние, разбира се, сред тях, вече е, не можем да се задоволим само с е, е, утешителни думи. Държавите членки трябва вече да постигнат резултат, трябва да направят това, за да възвърнат доверието в себе си. И трябва да кажа съвсем ясно, не трябва да се дават средства на държави, е, лица и фирми, които потъпкват европейското право. И тук механизма за върховенството на закона трябва да стане част от изразходването на средствата в рамките на следващата МФР и е, New Generation. Е, спазването на е, върховенството на закона и основните права е приоритет не само за германското председателство, не само за федералното правителство на Австрия. Аз мисля, че е, това е основата на нашата общност. Благодаря. Благодаря на господин Карас.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 много се радвам, че всички сме постигнали съгласие за значимостта на това, че трябва да бъде защитен бюджета на Европейския съюз. Вашата подкрепа, както знаете, е изключително важна в този смисъл. Спазването на правовата държава е едно задължително условие, фундаментално условие, за да се спазва и доброто финансово управление. Нашето предложение е простичко. За да можем да контролираме използването на европейските средства и да защитим финансовите интереси на Европейския съюз срещу корупция и и, и измама, имаме нужда във всяка една държава членка от независимия съдебна система, ефикасна прокуратура и следствени служби и добре работещи обществени органи, които изпълняват бюджета на Съюза. Ако всичко това е поставено под заплаха, под общи проблеми, свързани с върховенството на закона, то тогава Съюзът а, има прави да намали или ограничи достъпа до средства на Съюза по един пропорционален начин. Също така искам да подчертая, че предложения механизъм прави така, че да има а, справедливост и обективност в този процес. Ще се даде ще се изслушат държавите членки, ще им се даде възможност да се изкажат, ще се гарантира пропорционалността на мерките, които са предприяти. Освен това, мерките, които се предприемат, ще бъдат обект на съда, т.е. съда би могъл да се произнесе под тях. Този механизъм трябва да бъде бърз и ефикасен. И затова е изключително важно различните начини на гласуване в а, а, съвета да бъдат обърнато квалифицирано множество, както предлага Европейската комисия. Това би гарантирало едно бързо приемане на предложените мерки. Уважаеми депутати, по-настоящем няма инструмент за да се защити бюджета срещу общи проблеми, свързани с върховството на закона в държавите членки. Създаването на този механизъм ще подобри защитата на същия този бюджет, като ще запълни една голяма пропаст. И това е много важно сега, мики предвид финансирането и гъвкавостта, които се предлагат от Европейската комисия във връзка с кризата с COVID-19. Трябва да защитим а, това финансиране за, в интерес на гражданите, на данакоплаците на Съюза. Европейската комисия е напълно убедена, че трябва да се постигне компромис. Е, приканвам съвета, приканвам парламента много бързо да стигна до съгласие по това важно предложение и в новата многодишна финансова рамка. В наш интерес е, в интерес на всички е бързо да приключим и да стигнем до съгласие. Така новият бюджет може да заработи от 1 януари 2021 година. Европейският съюз трябва да разполага със съответните средства, за да се възстанови, за да укрепи гражданите, регионите, най-засегнатите от кризата. Също така това дължим и на бъдещите поколения. Плана за възстановяване е една възможност Европа да стане по-устойчива, по-зелена и по-цифрова но също така и по-амбициозна, що се отнася до опазването на ценностите си. Европейската комисия ще направи всичко възможно, за да се стигне бързо до съгласие, да е амбициозно това съгласие, разбира се. Искам да кажа на съвета на министър Рот, че ние сме готови. Готови сме да започнем с дискусиите по време на триалога, за да се опази бюджета на Съюза и в защита на нашите ценности. Много ви благодаря. И аз ви благодаря, господин комисар Райндерс. И накрая давам думата на господин Рот. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми господин комисар. Ние Имаме страх от противоречия. Вие не, обаче ви обещавам, че и съвета също не. Вие знаете за какво става дума. Европа не е изградена само върху консенсус, но и върху спор. И е, нашите е, конституционни бащи е, и майки е, преди десетилетия не са могли да си представят, че ще бъдем в ситуация сериозно да проверяваме дали принципа на върховенството на закона въжи в еднаква степен във всички държави членки. Искам да свържа изказването си с изказаното е, от госпожа Холмайер. Става дума за равнопоставеност. Съветът поставя акцент върху равнопоставеност на всички държави членки. Всички държави членки трябва да бъдат проверявани. И когато депутата Даниел Фройнт се съмнява в е, почтеността на председателството, искам да припомня припомня това, което каза вчера госпожа федералния канцлер. Аз просто искам не само това да припомня, но и програмата на а, председателството. Ние подкрепяме предложението на комисията за свързване на евро... средства от европейския бюджет с спазването на принципите на правовата държава в държавите членки. За това става дума, дами и господа. Но това не е достатъчно за нас и за това мога само да ви кажа, господин депутат, депутат Волтас, съветът не се намира в състояние на сън. Напротив, много сме бодри и всъщност това е и предложението на председателство в съвета по време на всяко заседание по в рамките на нашето председателство ще се занимаваме с върховенството на закона в държавите от Европейския съюз. Ние ще е, изпратим на комисията планирания доклад за състоянието на е, върховенството на закона. Ще проведем и е, обективен е, обмен на мнения, който разбира се ще бъде свързан и с спор. Е, и с различни противоречия. Аз искам да благодаря на всички за това, че виждам много голямо единодушие, но всичко това трябва да бъде включено в преговорите за МФР. Вие знаете по-добре от мен, че всичко е взаимосвързано. Всички неща са свързани помежду си. Вие трябва да разчитате на нас, че думите на федералния канцлер ще продължат да звучат и на Европейския съвет. Става дума за съвсем ясно изказване, съвсем ясно показване на това, което държи всички нас заедно. И сега ние трябва да покажем достатъчна амбиция и да кажем ясно да, е, в случая политически отстъпки няма да се отстъпват, е, да се предоставят на никого. Радвам се на бъдещите дискусии с вас. Наистина залогът е голям, обаче става дума за единството на Европейския съюз, нашите ценности, а върховенството на закона е една от най-важните от тях. Благодаря. Благодаря ви, господин министър Род, за това изказване. Желая ви наистина успех по време на преговорите. И така приключихме с дебата. Прекратявам заседанието до 18.15.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

Каре колеги, кари колеги, la seduta е репреза. Уважаеми колеги, заседанието се възобновява. Бих искал да ви кажа какъв е резултатът от втория кръг на гласуването. Временни мерки, е, гражданска инициатива във връзка с проверките на етапите за противодействие на COVID-19. Измененията са прияти. Процедурата е приключена. Срокове е, за политики на държавите членки. Общо гласуване. Приема се изменение първа част. Приема се изменение трето. Приема се изменение 4 първа част приема се, изменение 5 първа част приема се, изменение 5 втора част приема се, изменение 5 трета част приема се, изменение 6 първа част приема се, втора част приема се, трета част приема се, четвърта част приема се, изменение 11 приема се. 15 то първа част приема се, 15 то втора част приема се, 17 първа част приема се, втора част приема се, 20 първа част приема се, втора част приема се, трета част приема се, 33 то изменение първа част приема се, втора част приема се. Изменение 36 приема се, изменение 38 се приема, изменение 28 отпада, изменение 37 се приема, изменение 7 отпада. сега проект на коригираща бюджет 5, е, изменение първо. Отхвърля се. Стратегия за обществено здраве на Европейския съюз след COVID-19. Изменение 11 се отхвърля. Параграф 1, първа част е, приема се, втора част приема се. Изменение първо се отхвърля, изменение 2 се приема, изменение 7 се отхвърля, изменение 12 се отхвърля, изменение 13 се отхвърля, 14 се отхвърля, 15 се отхвърля. Параграф 9, първа част приема се, параграф 9, втора част приема се, параграф 10 приема се. Изменение 3 отхвърля се. Изменение 16 се отхвърля. Параграф 11. Изменението се приема. Изменение 17. Отхвърля се. Параграф 12. Изменението се приема. Параграф 13. Изменението се приема. Параграф 14. Изменението се приема. Изменение 25. Приема се. Изменение 22. Приема се. Параграф 25. Първа част приема се. Втора част приема се. Изменение 18. Приема се. Параграф 28 се приема. Изменение 19 се приема. Параграф 31, първа част се приема, втора част също се приема. Параграф 32, приема се. Изменение 23, приема се. Параграф 34 на две части. Първа част се приема, втора част се приема. Изменение 24 приема се. Изменение 26 приема се. Изменение 20 се отхвърля. Параграф 40 първа част се приема. Параграф 40, втора част, приема се. Параграф 42. Изменението се приема. Точка от преамбюла 5 приема се. Точка от преамбюла А 4. Четвърто изменение отхвърля се. И изменение 5 се отхвърля. Изменение 6 се отхвърля. Изменение 21 се приема. 9 се отхвърля. 10 се отхвърля. Изменение 8 също се отхвърля. Групите на социалистите и демократите и групата Обнови Европа сме уведомиха за някои решения във връзка с промени в състава на делегациите и комисията. Тези изменения ще бъдат обявени в протокола от днешното заседание и ще влязат в сила от настоящото обявление. Така стигаме до третия кръг на гласуването. Ще гласуваме по всичко, което е включено в дневния ред за тази част. Преди да започнем гласуването, искам да дам думата на госпожа Тардино по точка 159 от правилника във връзка с поразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с правоохранителното сътрудничество между Съюза и Нова Зеландия и обмена на лични данни. Благодаря. На първо място благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка, които допринесоха за този доклад. Целта е да се дадат препоръките на Европейския парламент за споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия в областта борба с тероризма и организираната престъпност. За жалост, тероризма си остава голяма заплаха и по-настоящем. Затова борбата с тероризма е приоритет за Европейския съюз и отделните държави и членки. Твърде много бяха жертвите, които оплакахме през последните години. Ние им дължим своите усилия. Това, което искаме да постигнем с Нова Зеландия е сътрудничество. Сътрудничество след трагедията в Крайстчърч. Европейският съюз и Нова Зеландия споделят много ценности, които са общи за двете страни. Освен това сме съгласували работна програма за структурирано сътрудничество – това е правното основание. Надяваме се така да можем да предвидим какви терористични актове се очакват, да можем да използваме данни, като личните данни се използват единствено за предварително определени цели. Гласуването трябва да се води от разбирането, че ние се опитваме да намерим баланса между всички тези изисквания. Надявам се, че в Европейския парламент ще успеем да подкрепим. Благодаря. Гласуването започва в 18.30 и ще приключи в 19.45, като се следва обичайната процедура. Официално откривам третата поредица от гласувания, като резултатите ще бъдат обявени утре в 9 часа сутринта. В 19.45 обявяваме край на днешните заседания. Продължаваме работа утре в 9 часа сутринта. Благодаря ви.